Good morning, ladies and... Председателката. Добро утро, госпожи и господа. Първият ни докладчик за днес вече е в залата, така че можем да започваме. Our first opinion... Първото становище, което предстои да обсъдим, Докладчик по него е господин Новаков. Добро утро, господин Новаков. The... Радвам се, че сте в залата и можем да започнем. Чудесно. С 10-минутно закъснение. Комисията по заетост и социални въпроси изготвя доклад на тема как може най-добре да се оползотвори потенциалът на малките и средни предприятия за създаване на работни места. Нашата комисия по регионално развитие предстои да излезе със становище по този доклад, което днес ще представи докладчикът ни, господин Новаков. За да се впишем в графика на комисията по заетост, ще гласуваме становището си на 24 май. Затова предлагам крайният срок за внасяне на изменения да е 5 часа след обед в понеделник 4 април. Крайният срок за внасяне на изменения ще е 4 април. Господин Новаков, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че ми обърнахте такова внимание. Съжалявам за гласа си, но в България настинах. Донесох си оттам настинка плюс становището ми по за потенциала на малките и средни предприятия. Малко ще се отклоня от традиционния модел, който прилагаме тук в комисията, когато представяме становищата си, тъй като темата не е конвенционална. Необходим ни е нов подход към нея, необходими са ни нови стандарти. Какво предлагам? Смятам, че ще се съгласите с мен, че към момента можем да направим три основни грешки. Да сключим брак, да учредим малко и средно предприятие so, the... и още една – Онова, върху което се спирам в становището си, е една много сериозна стъпка, именно учредяването на малко или средно предприятие. В малките и средни предприятия работят около 70% от заетите на пазара на труда. За това трябва да намерим подходяща комбинация от финансиране. Безвъзмезно финансиране, кредити, гаранции, капитал и микрофинансиране. В момента, в който разполагаме с достатъчен брой инструменти за финансиране на МСП, трябва да вземем предвид, че за самите предприятия е сложно да се ориентират в обстановката. Те не знаят коя е най-подходящата за тях форма на финансиране от всички от тези, които изброих до тук. Затова и трябва да работим за по-високото освояване на финансиране. Най-силно развитите региони, които най-малко се нуждаят от инвестиции, за съжаление освояват инвестиции в най-голям размер. Държавите членки и комисията трябва да работят активно за по-нататъчното упростяване на финансирането по отношение на кандидатстването, управлението, мониторинга и контрола. Говорихме много по този въпрос, особено миналата година. Упростяването продължава да е на дневен ред в нашата комисия, благодарение на усилията на председателката ни, госпожа Михайлова финансирането трябва да бъде упростено. Трябва да се упростят разпоредбите. Когато разговарям с представители на малки предприятия, на семейни микропредприятия, всички те ми казват, че за тях е толкова сложно да се ориентират, че предпочитат да вземат кредит от банката, който да изплащат с лихвите, пред това да преминат през една тромава бюрократична процедура, за да получат европейско финансиране. Регламентирането трябва да е предсказуемо, трябва да се улеснят процесите, така че да се гарантира бързо развитие в един толкова динамичен, разчиташ на знанията сектор, като малките и средни предприятия. Трябва да вземем предвид и вероятността от възникването на неочаквани кризи в Европейския съюз. Това не бива да възпрепятства изплащането на средства по тематична цел 3. Какво имам предвид? В миналото, когато се разразяваше криза в една или повече държави членки, това се използваше като претекст за анулиране на бюджетни кредити в някои области с цел изразходване на средства в началото на периода за финансиране на управлението по кризите. Това не бива да се използва според мен като претекст. Да вземем за пример настоящата миграционна криза. Сигурен съм, че тя в един момент ще остане в миналото. Може да не е скоро. Но ако сега анулираме бюджетни кредити в други области, то след няколко години ще установим, че сме се справили с тази криза, но не сме инвестирали в младеща, в новаторството, в образованието и че във всички тези области междувременно са възникнали кризи. Затова и трябва да финансираме тематична цел 3. Трябва да продължим да финансираме и Косме, Хоризонт 2020, Еразъм за млади предприемачи. Еразъм за млади предприемачи се финансира на ниво Европейски съюз и от още 3-4 други държави. До 2020 година на тази програма ще се падат около 8 милиона евро годишно. Това е, меко казано, недостатъчно. Затова трябва да поставим по-силен акцент върху тази и други програми, насочени към млади талантливи предприемачи в Европа. След няколко години тези хора няма да търсят работа за себе си, а ще разкриват работни места за други младежи. Затова още през 2016 трябва да проведем дебат за бъдещето на кохезионната политика. Искаме от държавите членки да изготвят дългосрочни стратегии за след 2020 година. Стратегии за инфраструктурата, за младежката безработица, за заетостта, новаторството, емисиите на въглероден двуокис и други. Необходими са ни дългосрочни стратегии. Трябва да знаем какво ще предприемем след 2020 година. За това, колкото се може по-рано, трябва да започнем дебат за кохезионната политика след 4 години. Трябва също така да се прилагат препоръките по страни, да се изпълняват и националните програми за реформа, за да се създадат благоприятни условия за предприемачество. Необходими са ни стандартни процедури за учредяването на МСП, както и стандартизирани процедури за обществените поръчки, най-вече в граничните региони. Там трябва да се стимулира предприемачеството. Това е всичко от моя страна за сега. Мога и да продължа, но знам, че времето ни е ограничено. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Ще започнем с господин Зофоли от групата на социалистите и демократите. Аз си президенте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Новаков за добрата работа. Малките и средни предприятия са гръбнака на економиката в Европейския съюз. 23 милиона предприятия, 99% от частните предприятия са малки и средни. Те създават всеки две работни места на всеки три. 20% от младите хора в Европа под 25 години са безработни а на места 48% са безработни. Необходимо е нов начин на развитие, за да започне растеж. Малките и средни предприятия могат да бъдат основните действащи лица при тази промяна. Структурата на този доклад е напълно приемлива за мен. Също е много добре, че говорим за достъп до финансиране, е, особено за новите предприятия. Също така е много важно да говорим за упростяване, упростяване на начините на използване на европейските фондове най-вече. Смятам, е, че трябва да говорим повече за микропредприятията. Микропредприятията са тези с под 10 работници е, и те в момента като че ли биват наказани. Освен това, смятам, че трябва да се създадат по-добри условия, за да има по-добро прехвърляне на предприятията. Тоест, когато един баща иска да прехвърли на сина си предприятието, да има по-улеснен административен ред. Както предлага и нашия докладчик, е много добре да говорим за бъдещето на политиката по сближаване до 2020 година. Трябва да има асоциации на малките и средни предприятия, за да могат да се залагат нови цели пред тях. В светлината на дискусията за пакета за кръговата економика трябва да гарантираме по-голямо внимание към онези сектори, които могат да предложат нови възможности за разкриване на работни места и растеж. Мисля за зелената економика, устойчивия туризъм, социално, бални услугите, културата и така нататък. Смятам, че трябва да се използва също така кооперацията като тип малко и средно предприятие. Има хиляди такива в Европа и трябва да използваме тези кооперации, за да насърчам развитието на социалния модел. Също така е важно да се съсредоточим върху създаването на мрежи предприятия. Тези мрежи много често са единствения инструмент за получаване на финансиране за малки предприятия. Така може да се стигне и до научни изследвания, които се споделят в мрежа. Мисля за търговски малки предприятия, например, които често са в центрове в определените региони или в големи градове. Пактът от Амстердам, който създава Европейския градски дневен ред или програма, трябва да включва отделните социални партньори да разкрив... за разкриване на работни места. Смятам, че в нашето становище също така да се подчертае значимостта на подкрепата за дигитализацията на предприятията и единния цифров пазар. Така няма да загубим конкурентоспособност в световен план. Ще изляза с някои предложения за изменения. Thank you. Thank you very much. Now I'll give the... Благодаря ви. Господин Такола. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Съгласен съм с това, че малките и средни предприятия са от основно значение за економическия растеж. Можем да ги подпомагаме на различни нива и с различни инструменти, като например безвъзмезно финансиране, кредити, гаранции, капитал и микрофинансиране. Намаляването на нивото на бюрокрацията по административните мерки е от особено голямо значение за МСП. За да могат МСП да получават финансиране по различни програми, е особено важно да работим за рационализирането на процеса по кандидатстване. По много програми Процесът на кандидатстване за финансиране е прекалено бюрократизиран. МСП не разполагат с специалисти, с служители, които да могат да се съсредоточат само върху кандидатстването за финансиране. Те трябва да работят по текущата си дейност. Повечето от тези компании нямат достъп до скъпоплатени консултанти за да се справят с процеса на кандидатстване. Говорим за справянето с бюрократичната тежест. Затова инструменти като електронната кохезия, например, биха били добре дошли. Европейският съюз разполага с много програми и инициативи за подпомагане на малките и средни предприятия. Всички тези програми и инициативи, за съжаление, са изправени пред един общ проблем и това е административният проблем. Надявам се, че комисията ще работи за това МСП активно да могат да се възползват от тези програми и инициативи. А, във връзка с проекто становището ни не смятам, че самостоятелната заетост е нещо отрицателно. Така започват всички малки и средни предприятия. Изправени сме пред огромен проблем с безработицата. Затова мисля, че всички форми на заетост са нещо положително. Освен това, трябва да използваме иноваторски идеи, а те проистичат от самостоятелната заетост, която по-късно може да прерасне и в създаването на по-голяма структура. Господин Люър от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа от името на госпожа Томашич. Тя е докладчик сянка от наше име по това становище. Обмисли... Анализирахме някои от пречките пред финансирането за МСП. Една от тези пречки е свръхрегулирането много малки и средни предприятия имат затруднения с достъпа до финансиране. Става дума за по-малки стартиращи предприятия, новаторски МСП и дружества, които искат да разширят дейността си. Понякога финансирането на стартиращо предприятие е по-лесно от финансирането на вече установен бизнес – който се стреми да разшири дейността си. С други думи, при стартиращите предприятия е особено необходимо да се гарантира финансиране, защото те имат потенциал да се разраснат в бъдеще. Господин Новаков каза, че някои малки и средни предприятия биха предпочели по-скоро да вземат кредит от банка и това според мен е много важно. Разполагаме с финансиране, но по-скоро за попълване на празноти, за разширяване на дейността на дружества а не толкова за преодоляване на неефикасното функциониране на пазара. При всички положения има също така и голяма бюрократична тежест, липсва достатъчна информация, има също така и изисквания за изготвяне на документи и други Изисква се спазването на формални правила. Няма достатъчна ориентираност на процедурите към резултати. Господин Новаков говори за това, че са необходими нововъведения, че не трябва да подхождаме традиционно. Моите бележки бяха традиционни, за което съжалявам, но бяха традиционни именно защото се отнасят до проблеми, които вече от дълго време са на дневен ред и ще продължават да ни занимават. Мисля, че бихме подходили по-малко традиционалистично, ако не просто прочетем нещо предварително написано, а вземаме отношение показаното от колегите. Радвам се за това, че господин Новаков говори за Хоризонт 2020. Трябва да говорим също така и за нетните вноски. Важно е комбинирането на безвъзмезно финансиране с кредити. Трябва да се финансират у нези, които имат наистина нужда от финансиране, не само печелившите. Освен това сме загрижени във връзка с недостатъчното интегриране на фондовете, сложните правила и процедури, свръхрегулирането, недостатъчното взаимодействие между действащите лица, недостатъчно широкото участие още на ранен етап и недовършения процес на хармонизиране между нормативните уредби за структурните фондове и законодателството за финансирането. Благодаря за добрия доклад. Сигурен съм, че и госпожа Томашич ще работи с вас. Благодаря, господин Шкърлек. Е, Захвален госпожа председница. Е, Благодаря, госпожо председател. Приветствам становището, което беше представено от господин Новаков. Това е много важен доклад предвид на високата безработица в някои от държавите членки. Особено приветствам фактът, че вие говорите за използването на няколко финансови инструмента. Приветствам също призивът ви да се улесни кандидатстването за получаване на финансови средства. Освен това, приветствам допълнителната подкрепа, предвидена за младите предприемачи от многогодишната финансова рамка. Но това трябва да почива на принципите за екологосъобразност, така както са очертани в Стратегия 2020 на Европейския съюз. Искам да обърна внимание на факта, че в нашата парламентарна комисия сме изготвили множество становища, множество доклади, свързани с екологизирането на предприемачеството и как да се помогне на малките и средни предприятия да бъдат отворени към зелената економика, да създават зелени работни места – а, тук не се споменава нищо за зелените работни места. Малките и средни предприятия разполагат с огромен потенциал в това отношение. Особено предвид на факта, че всяко четвърто от 10 малки и средни предприятия има поне едно работно място, посветено на а, зелената економика. В този контекст Следва да имаме предвид принципите на кръговата економика, устойчивото развитие, създаването на качествени работни места в малките и средни предприятия. Не бива да забравяме за потенциала, който имат малките и средни предприятия да превърнат екологичното предизвикателство в възможности. Ако се придвижим към зелена кръгова економика, ще сме в състояние да се възползваме от потенциала на зелените технологии. Малките и средни предприятия разполагат с огромен потенциал за намаляване на производствените разходи и за увеличаване на печалбата. Ние можем да използваме наличното законодателство, можем да мотивираме държавите членки да използват съществуващите механизми, за да предоставят стимули в тази сфера. Освен това, можем да насърчим а, и а, зелените обществени поръчки във всички сфери на управление. Що се отнася до предприемачеството, следва да имаме предвид, че жените са слабо представени. Има разлики, разбира се, между държавите членки, но все още тяхното участие е доста слабо в Европейския съюз. Ние трябва да насърчим участието на жените в предприемачеството, ако искаме да постигнем по-добри резултати. Трябва да има стимули, за да се улесни достъпът на жените и в този смисъл ще представя някои изменения. Благодаря, господин Мато има думата. Госпожа Мато, извинете. Както знаете, аз съм докладчик за един доклад за прилагане, който ще бъде гласуван в тази комисия през април по трета тематична цел. Много ме вълнува становището на колегата Новаков като идеята е как да се използват малките и средни предприятия за създаване на работни места. Трябва да подчертая значимостта на някои много важни теми в неговия текст, например упростяване на административните процедури, забавянето на плащанията, както и обществените поръчки, които трябва да бъдат едни и същи на европейско ниво. Имам определени инструменти за МСП, те трябва да бъдат разнообразни, но трябва според мен малко да се внимава с финансовите инструменти, които споменава колегата. Няма ясна оценка в, краткосрочния, в краткосрочен и средносрочен план на тези инструменти. Регионалните и местни органи на властта трудно използват тези инструменти по един добър за тях начин. Съгласна съм и смятам, че колегите трябва да подкрепят господин Новаков, свързана с безпокойствата, които той изразява. Всяка една инициатива на комисията, на парламента трябва да доведе до развитие на третата тематична цел. Едно Б особено, което е свързано с економическото сближаване и социалното сближаване. Инструменти като хоризонт Еразъм, Козме, за младите предприемачи трябва да бъдат подкрепени и що се отнася до многодишната финансова рамка. Европейския парламент трябва да участва активно, както и регионите, гражданското общество в дебатите по кохезионната политика след 20-та година. Евентуалното преразглеждане на тази политика трябва да стане посредством прозрачен начин, и да има териториално сближаване. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря много. Има още трима, които са поискали да се изкажат. Ще дам думата първо на господин Чико. Моля да бъдете кратки. Две минути. Съвсем кратък ще бъда, госпожо председател. Напълно споделям становището на колегата Новаков. И що се отнася до първи параграф, особено комбинацията между синергията между преките и непреките фондове. Това е напълно така. Особено за онези МСП, които търсят съфинансиране. Трети параграф – опростяването. Смятам, че е изключително важно да се подчертае този аспект. Това беше казано, аз пак ще го повторя – защото имаме периферни зони, където няма добро развитие и там това е изключително важно. Пети параграф. Конкурентоспособността на МСП. Смятам, че е изключително важно да говорим за този аспект, а то е обучение на менеджери за МСП. Нужно е обучение, т.е. да съпътстваме тези хора за да може МСП да излизат на международната сцена. МВФ ни казва, че 98% от развитието е извън Европа. Така че очевидно е, че в нашите граници има стагнация. стагнация. Има един вътрешен пазар, който явно няма ясна перспектива. Трябва да се подготвим за международната конкуренция във външен план. И накрая смятам, че е важно да се създават работни места посредством подкрепа на лидери и менеджери в МСП. Thank you. Thank you very much. Благодаря много. Господин Ропе. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата Новаков за добре изготвеното становище, което отразява основните въпроси. Според мен това е много важен документ и бих искал да дам своя скромен принос към него. Имам някои идеи не само за подобряване на заетостта, тъй като считам, че трябва да говорим за намаляване на разликите между регионите. Такива разлики съществуват в държавите членки и между държавите членки. И бих искала да кажа също, че такива разлики съществуват и между отделните региони. Именно поради това е, считам, че трябва да обърнем малко по-голямо внимание на този въпрос и да осигурим е, гъвкаво използване на безвъзмезната помощ е, на финансирането. Моето впечатление е, че големите градски райони, добре развитите райони, обикновено получават повече финансиране, отколкото у нези, които не освояват достатъчно добре средствата и имат сериозни социални проблеми. 20-30% процента отиват за тях, докато би трябвало да получат повече, над 50%, например. Трябва повече да се използват и възможностите на местните власти, тъй като те могат да дадат принос за създаването на нови работни места. Поне в моята държава Централното правителство получава доста от приходите, които са генерирани на местно ниво. Ако бъдат оставени повече средства на местно равнище, това ще позволи на тези региони да се развиват по-добре. Често се искат помощи, защото хората намират за трудно да оцелеят. Можем да помислим за улесняване на достъпа до работни места за младите хора, също и за мигранти. И да насочим държавните приходи в други области, а не заплащане на социални помощи. Благодаря. Последният оратор е господин Ван Нистелрой. Благодаря много. Благодаря на колегата за изготвения доклад. Той ни дава една добра основа. От гледна точка на Комисията по регионални въпроси бихме могли да фокусираме малко повече а, документа. Ако видим какви са докладите на Европейската комисия, виждате, че е много висок брой на малките и средни предприятия. Този брой не е бил никога по-висок, отколкото е сега. И тематична цел 3 действително е подействала, затова трябва да се гордеем с постигнатото. Тоест, нашите политики, финансирането, което осигуряваме, действат. Бих искал да предложа да поискаме от комисията така както беше казано и от екара, комисията не само да говори за финансирането, а да бъде по-ясно къде точно може да се отпусне безвъзмезна помощ, кога е по-удачно да се отпусне кредит. Това ще е важно за малките и средни предприятия, които искат да кандидатстват. Имаме инструмент за малките и средни предприятия. Някои колеги го споменаха, някои държави използват този инструмент, други не. Може да се, да се спомене специално. И бих искал да има известно позваване на този аспект. Относно регионите, ако могат да работят заедно с образователната система, с властите, с предприятията, това може да стимулира растежа и създаването на работни места в малките и средни предприятия. И на последно място искам да кажа, че се радвам, че се споменават Хоризонт 2020, Еразъм, Козме. но трябва да обърнем повече внимание на това, което е в правомощията на Комисията по регионално развитие. Благодаря. Сега давам думата на представителя на Европе... представителя на Европейската комисия, генерална дирекция Реджио, госпожа Репел. Благодаря ви, че ми давате думата. Радвам се, че почти няма какво да допълня, тъй като повечето от нещата, които си отбелязах, вече бяха споменати от един или друг от депутатите на вашата комисия. Това, което искам да подчертая, е потребността да има нужната административна и правна среда за малките и средни предприятия. Опростяването не означава само достъп до финансови средства, въпреки че това е важен въпрос – Знаете, че Опростяването стои високо в дневния ред на комисията. Говорим също и за опростяване на общата среда. В структурните фондове това е заложено в регионалния фонд, както и в социалния фонд, в регламентите за тези фондове и за предварителните условия. Конкурентоспособността на малките и средни предприятия се отнася до това да се улесни да не се изисква толкова високи средства за създаване на МСП или да, за промяна на насоката, в която работи дадено а, МСП. Има разлика между регионите, съгласна съм с това. Ако говорим а, за регион, където има висока плътност на населението или в близост до столицата, много по-лесно е за предприятията да, да се развиват, докато в по-слабо населените райони е малко по-сложно господин Вални Средо призова да има диференциран подход и това може да се постигне, може би по-лесно, чрез целенасочени програми на национално и регионално равнище, вместо универсални програми за целия Европейския съюз, като Козми, Хоризонт и други, които според мен са добри, но те позволяват на най-добрите да спечелят, а не непременно на тези, които се нуждаят най-много от средства. Затова ние искаме от държавите членки, от регионите да кажат какви постижения искат да реализират с инвестиции от структурните фондове и това да се базира на изпълнението. Създаването на работни места е изключително важен елемент. Още подкрепа за малките и средни предприятия, също създаване на работни е, места за изследователи, които повечето също са в е, предприятия, е, самостоятелна заетост, която се създава чрез новосъздадени предприятия, повече от 140 хиляди, надяваме се много от тях да са създадени с наше финансиране. Много от тях се обръщат към банките, а не към регионалните фондове. Тоест, има доста висок интерес и към зелените работни места, към създаващи се предприятия в цифровата сфера. Това е нещо важно за бъдещето. Радвам се, че Комисията по заедостта работи по този въпрос, тъй като подкрепата на социалните фондове за предприемачество, за заетост и прочие другата страна на продуктивните инвестиции, които идват от Регионалния фонд за развитие. Благодаря. Господин Новаков, искате ли в рамките на една минута да направите заключително изказване? Да, ще се опитам да бъда още по-кратък, 60 секунди. Искам да благодаря на всички колеги, които взеха отношение по доклада. Това показва още веднъж, че темата е изключително важна. Това бяха много добри, положителни, креативни предложения. Аз съм готов да обсъдя всякакви предложения от страна на колегите, особено що се отнася до зелени МСП, упростяване, достъп до по-ефтини кредити и също дебатите относно кохезионната политика след 2020. За мен беше много интересно да разбера, че най-отдалечените райони, островните райони се нуждаят а, от особено внимание, що се отнася до МСП там. Също предложенията на господин Ван Нистелрой – за по-тясно сътрудничество с комисията ще бъде отчетено. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички колеги, които са готови също да дадат своя принос. Благодаря ви. Крайния срок за изменения е 4 април. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Това е становище за Комисията по транспорт и туризъм, която реши да изготви доклад по собствена инициатива за транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа, която се счита за недостатъчно развита в момента. Докладът ще разгледа всички видове транспорт, сухопътен, железопътен, вътрешно речен транспорт, както и трансевропейските мрежи. Господин Целер е докладчик по становище от името на комисията Реджи. Той ще представи своя проект. Крайният срок за изменения е понеделник, 21 март, за да можем да гласуваме нашето становище е през април. Господин Зелер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Регионалното развитие е немислимо без развитието на транспорта. Развитието в тези две области върви ръка за ръка. В съвременните индустриализирани държави развитието на транспорта е от много голямо значение. Около 25% от БВП се генерират именно в областта на транспорта и логистиката. Най-вече в региони, които искат да участват в економическия живот, да стимулират растежа и заетостта транспортните връзки с други региони са особено важни. За това трябва и да се изгради необходимата транспортна инфраструктура. Там, където вече е на лице, трябва да се доизгради в текста ми става дума за държавите от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 и 2007 година. От тогава насам те имат възможност пълноценно да участват в единия вътрешен пазар. Това ще е възможно за тези държави единствено ако са свързани с други държави членки, участващи в този пазар. За целта е необходима транспортна инфраструктура. През изминалите години в страните от Централна и Източна Европа се поставяше акцент предимно върху изграждането на магистрали, и върху доизграждането като цяло на пътната мрежа. Това само по себе си е важно. Необходимо е обаче да се отдаде предпочитание и на екологосъобразните видове транспорт. Поради това много от плановете на Европейския съюз, най-вече в рамките на трансевропейските транспортни мрежи, са насочени именно към екологосъобразните видове транспорт, както и към повишаването на екологосъобразността на транспорта като цяло. Целта е да се премине от е, онези видове транспорт, използващи изкопаеми горива, към видове, които не замърсяват околната среда, като например корабоплаването или ЖП транспорта. За целта е необходимо да се изгради съответната инфраструктура, както и да се създадат интермодални връзки. Комисията по транспорт е водещата комисия по тази тема. В началото обаче опоменах, че развитието на сектора на транспорта е важно с оглед на регионалното развитие. Поради това в рамките на структурните фондове, по които се финансира регионалното развитие, най-вече в конвергентните региони ще се постави акцент върху развитието на отделните видове транспорт и на транспортната инфраструктура. В момента поставяме акцента не върху пътната мрежа и нейното изграждане, а по-скоро върху екологосъобразните видове транспорт, върху свързването на отделните региони в Централна и Източна Европа. В Централна и Източна Европа вече са изготвени плановете за коридорите от трансевропейските транспортни мрежи. Има обаче проблеми с реализирането на тези планове. Има пропуски също така и по отношение на трансграничните връзки. Така, например, през 2015 между Литва и Полша не се движеше нито един влак. В източната част на Полша най-високата скорост в ЖП транспорта бе намалена на 30 км в час, тъй като пътната инфраструктура там не е подходяща за по-високи скорости. Мисля, че именно поради това трябва да продължим да работим по тази тема, да настояваме спрямо държавите членки да поемат своята част от отговорността при изграждането на трансгранични транспортни връзки. Трябва да се постави акцента именно там. Вчера говорихме по една друга тема а именно развитието на граничните региони и трансграничното сътрудничество. Тази област също трябва да бъде взета предвид. когато говорим за транспорта. Наличността на различните видове транспорт, тяхната достъпност в страните от Централна и Източна Европа вече са гарантирани в по-големите градове и столиците. Но колкото повече се отдалечаваме от столиците и по-големите градове, толкова повече проблеми има с наличността и достъпността. Толкова по-трудно е за тези по-отдалечени региони да участват в стопанския живот както на отделните държави членки, така и на Европейския съюз. Затова е важно в рамките на новия програмен период да се отдаде приоритетно значение на изграждането на транспортна инфраструктура. Изграждането на такава инфраструктура бе включено в предварителните условия. Изготвянето на планове за транспорта пък следва да допринесе за насърчаването на инвестициите. Не бива парите да са проблем. Има много разнообразни възможности за финансиране по линията на структурните инвестиционни фондове, на механизма за свързване на Европа по който за новите държави членки са предвидени 10 милиарда евро. Възможно е да се използва и рамковата програма за научно-изследователска дейност Хоризонт 2020. Има възможност за финансиране и по Европейския фонд за стратегически инвестиции, така наречения план Юнкер, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие също могат да се включат в финансирането. Така че, в крайна сметка, не парите са проблемът. Необходима е политическа воля от страна на държавите членки, политическа воля за сътрудничество, най-вече там, където има участъци с недостатъчен капацитет. Възможно е също така да се напаснат и отделните видове транспорт, ако си взаимодействат помежду си държавите членки. И тук има възможности за финансиране, например на ниво макрорегиони. Те са една добра платформа за взаимодействие, най-вече в Централна и Източна Европа. Стратегията за Балтийско море и Дунавската стратегия също са възможности. Що се отнася до изграждането на инфраструктурата и изграждането на транспортни връзки между граничните региони можем да използваме европейските групи за териториално сътрудничество. Те са един чудесен инструмент. Трябва да се повиши и административният капацитет, както и капацитетът за планиране. Това е възможно по линията на европейските фондове. Повтарям, проблемът не са парите, необходима е политическа воля за сътрудничество, трябва да поемем по нов път, най-вече като заложим на нови видове транспорт, така по-ефикасно ще работим за реализирането на Хоризонт 2020. Първоначално заложихме изцяло на пътната мрежа, но сега трябва да се насочим и към други видове транспорт, като например корабоплаването, ЖП транспорта, вътрешните водни пътища и морския транспорт, който придобива все по-голямо значение. Трябва да обвържем отделните видове транспорт, като създадем интермодални връзки. Можем да свържем, например, корабоплаването с морския транспорт и с шосейния транспорт. Трябва да се свържи и шосейния транспорт с ЖП транспорта. Всичко това е възможно, тъй като имаме немалко възможности по фондовете и другите източници на финансиране, които упоменах до тук. Надявам се, че държавите членки ще започнат работа. Това ще е от полза както за тях самите, така и за жителите на онези региони, които спешно се нуждаят от транспортни връзки, за да могат да участват в вътрешния пазар и да установят връзки с други региони в Европейския съюз. Това е всичко от моя страна. С удоволствие ще участвам в днешните дебати. Надявам се, че ще бъдат внесени многобройни изменения, въпреки краткия срок за внасяне на изменения. Така ще можем да предложим нещо на Комисията по транспорт. Благодаря. Докладчиците в сянка. Госпожа Смолкова е първа. Uh, I uh, will be translate Slovak to Czech and uh, will be speak ще говоря на чешки, тъй като няма превод от словашки. Е, Spravodaj veľmi е, výstižne popsal problémy е, dostupnosti dopravnej infraštruktúry. Много благодаря. И слушахме много добро описание на проблемите на инфраструктурата в Централна и Източна Европа. Докладчикът каза, че Тук се играе централна роля от структурните фондове. Искам да посоча пета точка. Там той се съсредоточава върху европейското териториално сътрудничество и интерек. Радвам се, че той не забрави стратегиите за Дунав и Балтийския регион. Транспортната инфраструктура е изключително важна при регионалното развитие. Така може да се постигне устойчиво развитие на тези региони. Ако един регион изостава, той може да бъде, това може да бъде свързано с факта, че той не е добре свързан с други региони. Важно е също така да се инвестира в транспортна инфраструктура, за да се насърчи економическото развитие и благоденствието. Отдалечените райони са тези, които имат нужда от инвестиции в инфраструктура. Ясно е, че ако инвестираме в транспортна инфраструктура, ще помогнем на най-слабо развитите региони. Аз съм от една държава в Централна Европа и пътувам много. Имам личен опит с транспортната инфраструктура – мога да кажа, че има доста проблеми с транспортната инфраструктура в нашия регион. Зная, че настоящото предложение не се занимава с въздухоплаването, но мисля, че в бъдеще е добре да се повдигне и този въпрос. Радвам се също така, че говорихме за речните водни пътища. Важно е да се използват корабите, за да се облегчи пътния транспорт. Важно е също така да има по-добра плаваемост между Дунав и река Рейн. Като коридор това е много важно за моя район – Що се отнася до железопътния и сухопътния транспорт, смятам, че имаме нужда от по-голямо международно сътрудничество. фази проекту, аби се преде... Националните правителства трябва да си сътрудничат в подготвителните етапи на отделните проекти. Така, щото да се избегнат противоречия или неразбиране на проблемите в трансграничен план или проекти, свързани с транспорта в трансграничен план. Ще подготвя различни изменения към доклада и е, очаквам да работя добре с другите колеги и с секретарията. Благодаря. Thank you. Thank you Благодаря, господин Яковчич. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća, predsjednice. Благодаря. Puno toga za dodati, jer е, je sve... Нямам какво толкова да добавя. Всичко бе казано. Железопътният транспорт е много важен, исках това да подчертая. Трябва да подчертая също така колко е важно да се финансират трансгранични проекти е, в държавите, за които говорим тук. Не говоря само за проекти с помрежите ТНТ. Трябва да свързваме отделните държави, тъй като трябва да осигурим свободното и плавно движение на хора. А когато говорим за сезонния транспорт, особено по време на туристическия сезон, изключително важно е да се свържат държави като Австрия, Словения, Харватия, Италия, Унгария и така нататък. И накрая призовавам господин Целер освен Балтийския и Дунавския регион, според мен той трябва да включи Адриотически, Адриот, Адриатическо-юнийския регион като макрорегион, тъй като той включва държави, които са в други райони, но е добре да бъдат включени също. Благодаря, господин Клусовски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Целер за много доброто становище. В него той показва, че разбира проблемите с транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа. Без съмнение, европейските структурни инвестиционни фондове до голяма степен допринесоха за подобряването на състоянието на инфраструктурата в страните от региона. Така те могат още по-категорично да отстояват позицията си в економическия живот. Съгласен съм с докладчика за това, че използването на полезното взаимодействие и между отделните инструменти от Кохезионния фонд до механизма за свързване на Европа, плана Юнкер и Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие ще допринесе за постигането на максимален ефект, а именно установяването на добри връзки и една добра инфраструктура. Структура. Но има и някои проблеми. От последната вълна на разширяване на сам има проблеми с инфраструктурата и връзките най-вече в източна Европа. Това се отразява и върху економическото развитие на региона. Въпреки големите успехи, постигнати по отношение на инфраструктурата, продължава да има разлики в размера на инвестициите между Западна и Източна Европа. До 2020 година тази разлика ще продължава да е 70% най-вече в областта на шосения и ЖП транспорта, трябва да се вземе предвид тази разлика. Изграждането на една добра инфраструктура, гарантирането на достъпност и взаимосвързаност насърчава економическото развитие повишава ефикасността на веригите на доставка. Благодаря на докладчика за това, че поставя ударението върху корабоплаването като част от инфраструктурата в Централна и Източна Европа. До голяма степен не се използва корабоплаването. Реки като Дунава, река Елба и река Одер не се използват в достатъчна степен за връзка между севера и юга. А тези реки са възможност за създаването на европейска мрежа за отвътрешноводни пътища, която да свързва, например, Черно с Северно и с Балтийско море. Ако се създаде такава мрежа, ще се разтоварят ЖП транспорта и шосейният транспорт. Аз съм от Долна Шлезия, граничен район между Германия, Полша и Чешката република. Надявам се, че колегите от тези три държави ще продължат да работят с мен по тази тема. Можем да използваме Дунава, река Одер и река Елба, да ги свържем помежду им. Благодаря на докладчика за много добрия текст. Мистер Шкърлен. Благодаря. Господин Шкърлец има думата. Много ви моля да бъдете по-кратки, тъй като времето ни притиска. Да, ще се опитам. Ще продължа на хрватски. Захвалям колеги Целеру на припремнено мишленju. Ради... Благодаря господин Целер за неговото становище. Аз съм в Комисията по транспорт и туризъм и за това този доклад е много важен за мен. Той е добра отправна точка. Радвам се, че колегата говори за по-добра синергия между фондовете, с които разполагат държавите членки. Така фондовете ще бъдат използвани оптимално за добри проекти. Нужно е добро свързване на транспортната инфраструктура в района. Добре е да имаме едни и същи стандарти в региона за свързаност. По-настоящем има доста проблеми с връзките, но е необходим мултимодален транспорт, според мен. Имаме нужда от по-добра свързаност. Това го знаем отдавна. Макрорегионалният подход е един от най-добрите пътища за свързване на регионите в Европейския съюз. Смятам, че трябва да добавим две стратегии, като Адриатическо-юнинската и Алпийската регионална стратегия, като макрорегионални стратегии. Смятам също така, че са необходими мащабни планове за по-добра свързаност с плановете от мрежата ТНТ. Добре е да се знае какво се случва с тези мащабни планове. Генерална дирекция Регио на комисията казва, че формалната част на тези планове е изпълнена, но по-нататъчна работа по тях не е извършена. Говорихме и за румънския план. Генерална дирекция Регио на комисията и нашата комисия трябва ясно да кажат как използваме европейските фондове и дали това ползване на фондовете отговаря на плановете, които са създадени. Трябва да се намалят също така емисиите с 60%. Основният инструмент за постигане на тази цел са структурните инвестиционни фондове. Използват ли се обаче фондовете за това? Не. Смятам, че когато говорим за партньорските споразумения в Централна и Източна Европа, ще видим, че 50% от фондовете се използват за пътна инфраструктура. Това не може да доведе до намаляване на емисиите. Това се случва в Литва, Румъния, Латвия, България, Харватия, където не се инвестира достатъчно в железопътния транспорт. Трябва да се види и пазора, пазара в тези сектори. Искам господин Целер да ни обясни втория параграф. Там говори за плана Юнкер и използването на средствата. Не искаме да финансираме празни влакове, в които няма пътници. Имаме нужда от пътници във влаковете. Трябва да видим и как това въздейства върху околната среда и устойчивото развитие. Нужни са и публични, и частни инициативи. Когато говорим за сектори, където не се използват добре кохезионните фондове и където има голяма корупция, мисля, че трябва да говорим и за прозрачното ползване на фондовете. Much, Miss D'Amato, the floor is yours. Госпожа Демато. Моля да бъдете кратка. Благодаря, госпожо председател. Становището на, комисия... на колегата е отлично. Придава значимост на тематичните цели и условията, а екс-анте, които се прилагат към инфраструктурните проекти. Ще кажа няколко неща, които според мен са важни. Те са свързани с нашата комисия, т.е. управлението на фондовете. Трябва да се приканят държавите че, членки от Централна Източна Европа и комисията, за да има по-висок контрол и прозрачност при ползването на фондовете. Информацията трябва да бъде публична в максимално кратки срокове. Необходими са също мерки за по-ефикасно управление на средствата, за да не се налагат допълнителни административни тежести координацията на фондовете. Говори се за Европейския фонд за стратегически инвестиции, средствата на ЕИБ, трябва да се види какво се прави с тях. Също така имаме и високорискови инвестиции, които могат да се окажат проблемни за местните бенефициери. Местните бенефициери трябва да бъдат опазвани и да участват. Имайки предвид инфраструктурните разлики в района, много е важно да подчертаем че е нужна хармонизация и инвестиции, които да водят до хармонизация в Европейския съюз. Необходими са устойчиви мерки в социален план и екологичен план. Зелените структури трябва да бъдат подкрепени с ниско ползване на енергия, за да могат да се развиват местните райони. Благодаря. Благодаря. Още трима са се записали. Ще помоля колегите да бъдат много кратки. По една минута. Започвам с господин Богович. Имате една минута. Лепа. <clears throat> Е, честитки. Благодаря. Искам да поздравя господин Целер за отличния доклад. Мисля, че е, се е съсредоточил върху проблема много добре в Централна и Източна Европа. Говоря за държавите, които станаха членки между четвърта и седма година. Мнозина имаме шосейна инфраструктура, която е добра, но има проблеми а, с железопътния транспорт, морския транспорт, няма достатъчна свързаност. Важно е да се свържат четири пристанища в Харватия, Словения и Италия. Също са нужни добри железопътни коридори, за насърчаване на свободното придвижване на стоки между тези държави. Искам да подчертая това. Ако имаме добра транспортна политика, ще насърчим и други дейности, които са важни за развитието. Поздравявам ви за доклада. Е, Chciałem bardzo serdecznie podziękować е, panu. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Целер за отличния текст. Според мен становището му е много обстойно. Напълно съм съгласен с господин Целер за това, че ако искаме Централна и Източна Европа да участват пълноценно във вътрешния пазар, ще трябва да ги свържем с основната транспортна инфраструктура в Европейския съюз. Това е също толкова важно, колкото и премахването на митническите проверки и на проверките по границите. Транспортните връзки са особено важни за по-отдалечените региони. Ако искаме те да бъдат свързани с останалите региони, трябва да се доизгради транспортната инфраструктура. И накрая пътната мрежа по места. Изграждането на пътна мрежа само по себе си не води до разкриването на работни места. Но малките и средни предприятия очакват не само финансиране по структурните фондове, те очакват и изграждане на транспортни връзки с по-малко свързаните с мрежата региони. По отношение на свързването на Централна и Източна с Западна Европа, ще трябва да заложим и на транспортните връзки. Един добър пример за това е Вия Карпатия, която свързва именно източна с Западна Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Целер за чудесния доклад. Благодаря и на госпожа Смолкова. Поздравления за чешкия й. Сега по същество. Вътрешните водни пътища са от особено голямо значение. Един от колегите упомена и свързването на реките Одер, Дунав и Рейн. Musí brzy Evropa a samozřejmě това според мен също е много важно. Европейският съюз и отделните държави членки трябва да вземат решение за този регион. Ще финансираме ли в бъдеще нови проекти или ще допуснем състояние на застой? Искам да се спра и върху трансграничния аспект, който е много добре застъпен в онова, което каза господин Целер в началото. Трябва да призовем държавите членки от региона да се съсредоточат върху изграждането на инфраструктура, колкото се може по-бързо. Следващият оратор. Съвсем накратко, госпожо председател, аз съм от страна, където има проблеми с пътната инфраструктура. Става дума за Румъния. Да, необходима ни е политическа воля, необходими са ни ресурси на национално равнище. Едновременно с това трябва да упростим и процедурите. Понякога не е достатъчно само да разполагаме с финансови ресурси и политическа воля. Понякога е необходимо да упростим и процедурите, тъй като сложните процедури блокират финансирането. Благодаря ви. Сега ще изслушаме представителя на Европейската комисия. Моля ви да бъдете кратък. Господин Линер, имате думата. Ще се опитам да съм съвсем кратък. Всъщност вече бе казано всичко важно. То е залегнало и в становището, и в онова, което казаха колегите ви днес. Първо, инструментите трябва наистина да отдават приоритетно значение на инвестициите в транспорта. Трябва да постигнем балансирано развитие на всички видове транспорт, както и по-добро свързване на отделните видове транспорт. Радвам се, че още в първата точка на становището се упоменават предварителните условия и изискването за разработване на съобхватни планове за транспорта в държавите членки и регионите по тематична цел 7. Днес бе упоменато и още нещо, което е важно и се упоменава и в становището, именно необходимостта от трансгранично сътрудничество, така че да се изгради транспортна система с добри връзки, обхващаща целия европейски континент. В рамките на кохезионната политика разполагаме с добри инструменти, като стратегиите за макрорегионите и Интеррек. На ниво европейска транспортна политика има и форуми, които дават възможност за връзка между отделните действащи лица. Важно е всички те активно да се възползват от наличните инструменти, не само под формата на финансиране, но и на платформи за обмен на информация. Благодаря ви. Господин Целер, моля да сте много кратък. Ще се опитам, госпожо председател. Първо благодаря на всички колеги за широката подкрепа за становището ми. Благодаря ви и за допълнителните коментари и бележки, които със сигурност ще взема предвид. По точка втора. Тук не съм се изразил много ясно. Искаме чуждестранните инвеститори, най-вече тези от Китай, при разширяването на така наречения път на Куприната да разкрият нови транспортни пътища. Всъщност не ни се иска да се стига до това, тъй като то ще е в пълен разрез с плановете на Европейския съюз. Затова и държавите членки трябва да спазват изготвените на общо европейско ниво планове. Показаното от господин Козловски. Срамота е, наистина, че 12 години след присъединяването на Полша към Европейския съюз, Берлин и Опелн все още не са свързани с пряка ЖП връзка. На времето гражданското общество поде инициатива за това. Поне докато Вроцлав е културна столица на Европа, би трябвало в събота и неделя да има ЖП връзка. Всъщност ще има такава, което е радостно. Трябва най-накрая ЖП връзките между Полша и Германия да дават възможност за пълноценно ползване на транспорта между двете държави. Необходимо е също така да има връзки и с Балтийския регион. Благодаря сърдечно на сътрудниците на Генерална дирекция регионално развитие и Генерална дирекция мобилност и транспорт, които ми предоставиха много богата информация. Благодаря и на колегата от секретарията. Предстои да представим становището си на Комисията по транспорт. Надявам се, че ще получим нейната подкрепа. Председателката благодаря. Крайният срок за внасене на изменения по становището е 21 март. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Запознати сте с графика за днес. Ще Предвидено е по-малко време за гласуване. Имаме 30 минути за обсъждане по следващата точка. Комисията по промишленост, енергетика и научни изследвания изготвя доклад по съобщението на комисията за напредъка на държавите членки в областта на енергията от ВЕИ. Днес Колегата, господин Умържи, ще представи становището си по този доклад. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 часа на обяд в понеделник, 21 март. Давам думата на господин Умърже, за да ни представи становището си. След това ще дам думата на докладчиците в сянка. Опасявам се, че няма да имаме време за други изказвания. Господин Омърже, имате думата. Госпожо председател, благодаря ви. Вие казахте, докладът, е, за който изготвяме становище за комисията ИТРИ, се отнася за постигнатия напредък, напредък в областта на възобновяемите енергоисточници и средносрочния преглед от Европейската комисия във връзка с директивата от 2009. Тази директива от 2009 определя общи цели за Европейския съюз както и цели за държавите членки, 20% за Европейския съюз, за възобновяеми енергии, 10% в областта на транспорта. Европейската комисия прави равносметка, която е положителна по-скоро относно изпълнението на целите в средносрочен план – Искам същевременно да подчертая постигнатите скромни постижения в областта на транспорта. За да се отговори на целта от 10% до 2020 година, сме доста далеч, 5,4% 2013 година. Само една държава членка е постигнала заложената цел от Европейската комисия и предвидена в директива 2009. Този дебат се провежда малко след КОП-21 в Париж. И ние видяхме на тази конференция, че беше потвърдена изключително важната роля на градовете, на регионите, на териториите в участието им за противопоставяне на промените в климата и за общество с ниски емисии на СО2. Това са отговорностите ни и ние като комисия Реджи имаме какво да допринесем за постигане на целта. По време на последните преговори по кохезионните фондове вече сме заложили тези цели в съответния регламент. 20% от Европейския фонд за регионално развитие отива за най-слабо развитите, 15% за преходните райони, 18% за най-слабото развити райони. Четвъртата цел от целите, които са заложени към една економика с ниски емисии на СО2 за всички региони. Комисията Реджи трябва да обърне внимание на структурните фондове и как могат да допринесат за постигане на целите, заложени в директивата, без да се навлиза в компетенциите на парламентарната комисия, която отговаря по същество. Знаете, е, че докладите по е, становища трябва да са кратки. Очаквам от колегите също да допринесат нещо допълнително в рамките на времето, с което разполагаме до следващата ни среща, за да могат да бъдат евентуално включени. Държа също на този етап да направя две забележки. На първо място, съжалявам, че развитието на възобновяемите енергоисточници е преминала от 1,1% от структурните фондове за периода 2007-2013 до 1,4% за периода 2014-2020, въпреки че този период, както ви е известно, все още не е приключил. На второ място, и това е втората ми забележка, предвид на отрицателната оценка, направена от комисията относно развитието на възобновяеми енергоисточници в сектора на транспорта. В това състановище искам да подкрепя райони, регионите на Европейския съюз относно прехода им към по-чист транспорт и разработването на чисти електромобили. Искам да направя две предложения. Първо, да призовем комисията и съвета да включат в програмата за градовете целите на директивата за развитие на възобновяеми енергии И тук е, градовете, както казах и в началото, градовете има да играят важна роля. На второ място да призовем комисията да заложи цели, които да обхванат всички райони на Европейския съюз в е, бъдещата директива, която ще замени тази, която обсъждаме сега в средносрочен план. Регионите и градовете трябва да играят съществена роля в този процес за най-отдалечените райони, тропическите райони, островните райони. За тях трябва да се фиксират по-амбициозни цели от тези, които са определени към момента, за да могат те да могат да се самозадоволяват с енергия. И така очаквам от колегите да споделят своето мнение преди да се изготви окончателното становище. Благодаря ви много. Сега ще преминем към дискусията. Това ще бъде дискусия с участието на докладчицата в сянка само. Давам думата на госпожа Спираки. Искам да ви помоля да се ограничите в рамките на две минути. Благодаря, госпожо председател. Становището е много добро. Искам да благодаря на докладчика за това, че го е изготвил. Искам да направя някои изменения и това ще го направя в срока до 21 марта. Господин Бенсен е докладчик в Сянка от името на НП и аз го замествам в момента. Що се отнася до становището, искам да подчертая следното относно това да се комбинират структурните инвестиционни фондове и ФРР. Освен това, бих искал да получа повече информация относно параграф 8 и 9, какви цели точно ще бъдат предложени и дали те ще са задължителни. Бихте ли казали в какъв срок се предвижда да бъдат реализирани директивите, които идват от комисията? този смисъл са и моите изменения, които ще представя до следващия понеделник. Благодаря госпожа Родригес от името на господин Бощинаро, който е докладчик в Сянка. Скъпи колеги, най-напред искам да се извиня от името на докладчик в сянка в групата на социалисти и демократите, господин Дощинаро, че не е тук. Той е на мисия. От името на нашата политическа група и ме помоли да го заместя днес. Ще прочета неговите коментари и предложения. Господин Бощинаро благодържи на господин Омаржи за положения труд и за това, че е дадена една добра основа за работата. Докладът, подготвен от комисията за постигнания напредък в възобновяемите източници, е окоръжаващ в някои отношения. На национално ниво обаче има държави, които трябва да направят много повече, за да постигнат целите. В други държави членки, след доброто начало, има застой и те трябва да се върнат отново на верния път. Ако искаме да постигнем 10% възобновяеми енергии в транспорта, ситуацията е доста по-сложна. Допълнителни усилия са необходими почти навсякъде. Ето защо ние искаме да се постигнат съпоставими резултати и господин Бощинаро счита, че това становище трябва да постави акцент върху възможностите, които се създават от европейските структурни инвестиционни фондове по отношение на възобновяемите енергии. Трябва да има също повече сътрудничество от национално и регионално ниво за конкретни действия както и да се отчетат проблемите на конкретни региони в тези области. Трябва да се обменят и най-добри практики, да се използва все повече механизма за сътрудничество, който е предвиден в директивата за възобновяемата енергия, за да се използва изцяло потенциала на всички държави членки на регионите. Европейските структурни инвестиционни фондове могат и трябва да играят изключително важна роля в сектора на енергетиката. Според господин Бощинаро, трябва да се подчертая, че в сегашния програмен период да, трябва да се обърне особено внимание на инвестициите в местната економика. Тази цел е подкрепена от ФРР като докладчик за новите кохезионни фондове, господин Бощинаро иска да подчертае и общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, за кохезионните фондове, за допълнителни инвестиции, за възобновяеми енергии в частните жилища, обществените сгради, в централното отопление и прочие. ЕСИФ също могат да дадат стимул за развитието на всички държави членки и региони и трябва тези възможности да се оползотворят изцяло, за да се постигнат целите, заложени в директивата за възобновяемите енергоисточници, както е, и предвиденото в Енергийния съюз и да се изпълни рамката, свързана за климата и енергетиката. 27% на възобновяемите енергии са предвидени там. Господин Бощинаро предлага доста изменения в съответствие с това, което е предложено до момента и очаква по-нататъчно сътрудничество по доклада. Господин Луер, за две минути, моля. Благодаря, госпожа председател, благодаря на господин Омарже за работата му по това становище. Екара е съгласен с това, че местните регионални власти трябва да участват в борбата срещу изменението на климата, както и ефекта, който той има в различни области. ЕСИФ могат да допринесат в по-голяма степен за постигането на тези цели. Считаме, че регионалните и местни власти трябва сами да определят какви са приоритетите им съгласно потребностите на национално и регионално ниво. Да се подкрепят също на регионалните власти, като се гарантира автономност и гъвкавост. Имам някои съмнения за, относно призива за е, минимални прагове, задължителни за всички региони, предвидени в точка 10. Ние искаме всъщност да се намали административната тежест на местно и регионално равнище, а тази централизация ни притеснява особено много. За това такива индикативни а, цели могат да бъдат приемливи, но не и минимални задължителни прагове. ЕКР е за използване на възобновяеми източници, но държавите членки трябва да определят какъв да бъде енергийния микс целите, които бяха одобрени от съвета, получиха подкрепата на държавите членки. Бяха подкрепени, извинете, от ЕКАРА. До 2020 трябва да се увеличат проектите в тази област но тези проекти трябва да бъдат подходящо разположени в съответствие с нужните на националната мрежа. Ние трябва да подкрепим енергийните възобновяеми източници с една по-широка обаче дефиниция, която да включва атомната енергия трябва да не се допуска нарушаване на пейзажа или на околната среда чрез използване на вятърните турбини. Ние подкрепяме интелигентни мрежи, интелигентни градове. Трябва да се инвестира в също газовите източници, атомната енергия защото не искаме да се стига до това, което наблюдаваме в Германия, която се отказва от атомната енергия, но купува енергия от атомни източници от Франция. Благодаря ви много. Благодаря ви от името на Алде. Кой ще вземе думата? Господин Яковчич. За 20 секунди. Най-напред ние сме разочаровани, че държавите членки не са използвали всички възможности, предвидени в Европейския фонд за регионално развитие. След като разполагаме с този фонд, не е необходимо да създаваме нови. Трябва да подчертаем и ролята на биомасата на местно и регионално равнище. И бихме искали този въпрос да се включи. На трето място искаме да подчертаем възможността на електрификацията на транспорта. Това е всичко. Благодаря ви, благодаря ви много за краткото изказване. Господин Ропе, не повече от две минути, моля ви. Ще се опитвам. Опитам да бъда кратък. Искам да благодаря на господин Омаржи. Становището му е много добро говори за всички важни области, които се нуждаят от вниманието ни. Този документ е изключително важен за регионите. Той е важен за тяхното развитие, за намаляването на разликите между регионите и за намаляване на миграцията от регионите. 50% от енергията на Европейския съюз от, от, идва от трети държави. Ние можем да използваме тези средства, които сега използваме за купуването на енергия от чужбина, за развитието на възобновяеми енергии. Това ще не струва по-ефтино. Разбира се, има някои тесни места в тази сфера, доста държави, сред които и моята Литва, са изпълнили ангажименти, те предвидени за 2020 година. Те са изпълнили доста от ангажиментите до 2013, от тогава не правят нищо повече. Подкрепям целите, свързани с възобновяемата енергия. Благодаря ви, госпожа Демато. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Това, което искам да кажа към този доклад е свързано с истинска кръгова економика и постигането на изкопаемите горива като източник на енергия. Трябва да сме си самодостатъчни енергийно, използвайки ВИ сами да произвеждаме и да си бъдем самодостатъчни. Възможно е такова нещо, но институциите, гражданите, частния сектор трябва да изиграят своята роля. Всяка държава членка трябва да изиграе също своята роля. От Европейската комисия знаем, че има държави, които не е, са изпълнили квотите е, за ВИ. Те са записани в директивата от 2009 година. Очакваме резултат през 2020 година и за това е нужно чисто математически да се подходи. Държавите, които са приложили своята политика ефикасно, като че ли маскират това, че другите не са направили нищо. Трябва да се борим срещу CO2. Бързо трябва да се намали, намалят тежките метали, които присъстват в почвата, във водите, Държавите членки трябва да предприемат ефикасни мерки за това. Това е вредно за околната среда и за нашето здраве. Ако за някой това не е достатъчно, трябва да кажа, че това се отразява и на финансовите ни ресурси. Имаме въглища, изкопаеми горива, газ, но не може да разчитаме само на тях. Трябва да има пълно използване на всички европейски фондове по ефективен начин. Трябва да се постигнат квотите за енергия от ВИ. Държави като моята обаче има бюджетни съкръщения, както знаете, което се оказва и на, оказва своето въздействие върху околната среда. Трябва да има повече научно-изследователска дейност. Градовете, регионите могат да променят парадигмата. Тази промяна ще бъде по-бързо, колкото повече се използват ВИ. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Благодаря ви много. Госпожа Репел от Европейската комисия, бихте ли желали да вземете думата или някои от другите представители на комисията? Моля ви да бъдете кратка. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Омържи за проекто становището му. Действително Комисията счита, че се намираме в важен момент на дефинирането на енергийната политика. Върви една тиха революция, която се оформя и Европа преминава към нисковъглеродна енергийна система. Както уважаеми депутат подсочи, този беше даден допълнителен стимул в рамките на КОП-21 в Париж. Енергийният сектор е отговорен за две трети от глобалните емисии и за това е наша обща цел. Заедно с възобновяемите енергии трябва да се работи за намаляване на емисиите в градските райони, в селските райони, край градските зони и прочее. Енергийният съюз трябва да се да доведе до трансформация на енергийната система, разработване на възобновяеми енергоисточници в Европейския съюз, за да се постигнат целите поне от 27% в Европейския съюз. Държавите членки имат гъвкавостта да решат как да достигнат тази цел. Що се отнася до инвестициите в възобновяеми енергоисточници, тук се изисква силен ангажимент от страна на държавите членки, за да се увеличи дела на тези източници в енергийния микс сегашната политика за възобновяеми енергоисточници, така както е определена в директивата 2009 наклонна черта 28, изисква държавите членки да изпълнят целите до 2030. Има официални данни от Евростат за 2014 и тук се посочва, че делът на енергоисточниците е 16%, 17,8% в отоплението и охлаждането и само 6% в сектора на транспорта. Виждаме, че сектора доста изостава. Т.е. отдавна се изисква да се вземе решение в тази област и директива, която да разгледа тези въпроси, за да се постигнат целите а, за транспорта. Има доста напредък в държави членки. Девет държави членки са изпълнили целите до 2020, три други държави членки се намират а, в добро състояние, могат да постигнат целите си. Останалите държави членки също вървят напред. Има 6, максимум 8 държави членки, където постигането на целите до 2020 година ще изисква сериозни и настойчиви усилия, така както беше казано от докладчиците в Сянка, като се използват и механизмите за сътрудничество. Разбира се, на регионално и местно ниво е необходимо да се окаже подкрепа, за да може Европейския съюз да постигне целите си до 2020 за възобновяеми източници. Комисията високо оцени интереса и подкрепата на Европейския парламент за целенасочени инвестиции към възобновяеми енергийни източници в държавите членки, използването на ЕСИФ. Перспективите за 2014-2020 са завишени в сравнение с предходни периоди. Ситуацията е доста разнообразна в държавите членки, както каза и господин Омаржи. Някои от държавите членки решиха да разчитат повече на използването на кохезионните фондове за постигане на целите си, отколкото други. Комисията ще продължи много тясно да следи прилагането на съществуващите програми за да гарантира, че кохезионните инструменти, инвестициите във възобновяеми източници ще доведат до конкретни резултати в децентрализирано генериране на електроенергия в сектора на сградния фонд и други. Инвестициите в тези области са от изключителна важност, за да може засегнатите държави членки и регионите им да се възползват изцяло от потенциала си в полза на гражданите и на бизнеса. Повечето от инвестициите в тези области са от частния сектор, тъй като става дума за по-зрели технологии, но е необходима и обществена подкрепа. Уважаеми депутати, добре известно е, че възобновяемите енергоисточници водят до създаване на работни места на местно равнище, много повече работни места, когато се сравняват с гигаватите, които се инсталират в използването на традиционни енергоисточници, като изкопаемите горива. Освен това се помага на економиките да се защитят от външни трусове. Освен а, това, това допринася и за енергийната сигурност. Благодаря ви. Очаквам а, да видим какви ще бъдат измененията и окончателния вариант на проекто доклада. Благодаря. Господин Омарже, мога ли да ви помоля за една минута да приключите тази дискусия? Благодаря ви. Ще се огранича само да кажа две неща. Най-напред искам да ви благодаря за приноса ви, който намирам за много конструктивен и очаквам с интерес е, измененията, които ще бъдат представени, които със сигурност ще обогатят е, становището. На второ място въпроса за енергията и за преминаването към економика с ниски емисии на въглерод е истинско предизвикателство за цивилизацията. И в... имайки предвид това, Европейския съюз има да играе изключително важна роля, има голяма отговорност. Преминаването към економика с ниски емисии на въглерод изисква да сме изобретателни, а не с... и да се опираме на отдавна съществуващите принципи на демокрация и спазване на правата на човека. Трябва да покажем, че сме в състояние да се откажем от изкопаемите енергоисточници и да използваме в по-голяма степен природните ресурси, Не бива да забравяме и трудностите, които са пред нас, тъй като Предстоят предизвикателства в демографската сфера. До 2050 година се очаква нашата планета да има население над 3 милиарда и 500 милиона жители. Благодаря. Приключихме дискусията. Искам да ви припомня крайния срок за изменения 21 март. Следващата точка е време за гласуване. Благодаря ви. Извинявам се за закъснението. Над 20 минути закъсняваме но така ли, че започнахме по-късно тази сутрин и затова се забавихме. Надявам се следващия път е, в 9 часа да организираме гласуването, за да почнем на време. И така ще започнем с гласуването. Преди това за мен е удоволствие да поздравя господин Вестфал. Той е спечелил наградата за депутат на годината сферата на регионалната политика. Поздравления! We are very proud with you. Гордеем се с вас. Okay. So the first vote... И така, кохезионна политика в планинските райони на Европейския съюз. Докладчик е госпожа Йотова. Започваме с компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 48. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за. Всъщност, извинявайте, имаме тук разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложението на комисията Агри за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 60. За. Против. Въздържали се. Хвърля се. Агри 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 63. За против, въздържали се, приема се. Агри 4 за. Не, всъщност то пада, извинявам се, 64-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 66 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 70 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 71 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 75 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против,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 Изменение 124 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Агри 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против, въздържали се, проверка. Агри 6, електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Агри 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 126. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 132 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре, проверка по 132. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Uh, we go now to... Продължаваме нататък с изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. 137. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се,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 изменение 154. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 24. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 155. За. Против, въздържали се, приема се. Изменение 158. За. Против, въздържали се, Приема се. Компромис 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 161. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Не. Преминаваме към второ изменение.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 против, въздържали се, приема се. Компромис Изменение, извинете, 21 за, против, въздържали се, приема се. Агри А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка. Изменение 25. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Девалт изклауст. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Не, 26. Да, 26 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Агри Б, за, против, въздържали се, приема се. Агри С, за, против, въздържали се, приема се. Агри за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към заключително гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. В НП имаме един повече. Така ми казват. This is, this is what the, the system says. Системата така казва. You... Then we need to repeat the vote. Okay, uh, I close the... Прекратявам това гласуване поради тези промени с картите и отново ще гласуваме. Хайде сега гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Докладът е прият. Поздравления, госпожо Ятова. Благодаря.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 Край на гласуването. Поздравления на господин Нилсън. Много ви благодаря за гласуването днес. We continue now with... Продължаваме с следващата точка от дневния ред бих искала да поканя тук господин Молтерер, управителен директор Европейски фонд за стратегически инвестиции и господин Барани, заместник председател на Европейската инвестиционна банка за а, размяна на мнения. Yes, if they are present. Okay, we continue. We... И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. За нас е удоволствие да разменим мнение с господин Молтерер, управителен директор на Европейския фонд за стратегически инвестиции и господин Ласло Барани, заместник-председател на ЕИБ. Добре дошли на нашето заседание тази сутрин. Ролята на ЕИБ при прилагането на кохезионната политика се увеличи значително през последните години. Ще продължи и в бъдеще. Настоящата политика до 20-та година, свързана с кохезионната политика, говори за по-голяма мобилизация на средствия. При предишното ни заседание чухме за засилване на ролята на ЕБ в кохезионната политика. Затова сега имаме една отлична възможност да продължим тази дискусия с гостите. Една друга важна тема за дебат би била и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Той е част от инвестиционния план за Европа. Една от основните цели на членовете на нашата комисия е да има взаимодопълняемост между ЕФСИ и новото генериране на кохезионна политика – извинете, новото поколение в кохезионната политика. Floor... Ще дам думата на всеки един от ораторите за около 10 минути за кратко представяне и след това ще дам думата на колегите за коментари. Ще започна с координаторите на политическите групи. Давам думата на господин Молтерер. Или както предпочитате. Господин uh, Барен е прав. Добро утро, госпожи и господа. Чувате ли ме? Добре. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на ресорната комисия, госпожи и господа, за мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание. Благодаря на госпожа Михайлова за любезната и покана, отправена към господин Молтерер и мен. Вие представлявате и отстоявате регионалната политика от името на Европейския парламент. Тя е особено важна днес, тъй като се възстановяваме от економическа криза, която забавя темпа на сближаване в Европа. Ще продължим да работим усилено за възстановяването на размера на инвестициите на нивото от преди кризата. Знаете, че нивото на инвестициите в сравнение с периода от преди кризата намаля с около 15%. Инвестициите продължават да са ниски при настоящите економически условия. Липсва капацитет за подготвянето на реализуеми проекти, както в техническо, така и в финансово отношение. Освен това, недостатъчният размер на финансирането, както и някои регулаторни елементи ограничават възможността за кредитиране от страна на банките. От своето създаване през 1959 година Европейската инвестиционна банка играе специална роля при насърчаването на инвестициите в Европа и нейните региони. Аспектът, свързан с сближаването, много силно присъства в работата ни към момента. На нас се пада задачата да постигаме целите по линия на сближаването. Работим с държавите членки, както и с страни кандидатки. През миналия период заделихме 30%, което съответства на почти 7 милиарда евро. Регионалната политика финансира отделни проекти. Освен това, предоставяме предварително финансиране при предоставянето на безвъзместни средства. Освен това предоставяме и техническа помощ. Рамковите кредити са особено успешен инструмент за освояването на средства по структурните фондове. В настоящата многогодишна финансова рамка към момента работим по 31 операции на стойност 15 милиарда евро. Има и други примери за подпомагането от наша страна на регионалната политика. Първо, стратегията за Дунавския регион. Миналия месец участвахме в конференция в Виена, в която участваха 14 страни от региона. Всяка година инвестираме милиарди в реализирането на проекти там, както от национално, така и от трансгранично значение. Финансираме и други регионални стратегии. Второ, активизираме дейността си в областта на селското стопанство стопанство, както в нови, така и в стари държави членки. В някои държави членки селското стопанство е от значение за териториалното сближаване. На последното заседание на управителния ни съвет одобрихме два много добри проекта. Единия в Нормандия, а другия в Полша. Това са проекти в сектора на производството на мляко и млечни произведения. Много е важно да се работи в тази област, като се има предвид състоянието на сектора. Инвестираме и в проекти за възстановяване на градската среда, например в Полша, в град Катовице и в региона на Шлезия. Там има много големи проблеми. Взаимодействаме си в тази област както с общините, така и с органите на централно управление в Полша. Възстановяването на градските райони в Силезия е много важно. Работим за възстановяването на градския център в Катовице, например. Инвестираме също така и в проекти извън Европейския съюз, в съседни на съюза държави, като например Молдова и Украина. Европейският съюз е установил трансгранични стратегии за взаимодействие с тези държави. Знам, че вие отблизо следите работата на Европейската инвестиционна банка. През месец април предстои да обсъдим годишния доклад за дейността ни по време на пленарната ви сесия. Днес можем да обсъдим някои аспекти на работата ни от регионално естество, както и аспекти свързани с сближаването. Европейските структурни инвестиционни фондове използват и финансови инструменти, които са със силен каталистичен ефект. Работи се и за упростяване на политиката на сближаване. Упростяването на политиката за сближаване, например чрез рационализиране на критериите за допустимост, може да доведе и до по-ефикасно взаимодействие с финансирането на Европейската инвестиционна банка. Така ще можем в по-широк мащаб да използваме финансови инструменти. Ще ви дам само един пример за финансов инструмент който се овенча с успех, въпреки че първоначално държавите членки бяха настроени много скептично. Става дума за инициативата за МСП. Управителният съвет съвсем наскоро одобри прилагането на тази инициатива в Финландия. Това е шестата държава. Другите държави са Испания, Италия, Малта, България и Румъния. Съвсем накратко ще опиша тази инициатива. Става дума за финансов инструмент, разработен от Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка. Този инструмент използва гаранции от европейските структурни фондове за по-рисковата част от портфейла. Европейската комисия продължава финансирането по Косме и по фондовете по Хоризонт 2020. Този инструмент се използва за малки и средни предприятия. Насърчава се тяхното кредитиране по линия на финансови посредници. Европейската инвестиционна банка извършва надлежна проверка на посредниците. Гарантираме и унези траншове, по които има най-голям риск. Господин Молтерер и аз днес сме тук и това не е просто съвпадение. Европейската инвестиционна банка отговаря за изпълнението по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Нямаме регионална квота. Не е предвидена такава квота и по ЕФСИ. За това е необходимо балансирано разпределяне и в бъдеще. ЕФСИ следва да се съсредоточи върху проекти в сектори с голям потенциал за добавена стойност, като научно-изследователска и развойна дейност, образование, критични инфраструктури и МСП. Всички тези области допринасят за повишаването на производителността. Има и още нещо важно. Нашата задача не е да заместим кохезионната политика. Трябва да допълним мерките по нея. Това бе всичко от моя страна. Сега Господин Молтерер ще допълни моите уводни думи. Благодаря ви за вниманието. You, Laszlo, Благодаря, Ласло. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Много се радвам, че отново участвам във ваше заседание, тъй като общуването с парламента е изключително важно. Колегата ми, който отговаря за кохезионната политика на ниво Европейска инвестиционна банка съвсем правилно каза, че инвестициите от страна на Европейската инвестиционна банка следва само да допълват вече действащи инструменти. Те няма да заменят нито един от тях, а единствено и само ще ги допълват. Европейският фонд за стратегически инвестиции има за цел да финансира допълнителни мерки за насърчаването на растежа, конкурентоспособността и възстановяването на Европа. Регламентът за ЕФСИ, по който се водеха оживени дебати тук в парламента и за чието качество значително допринесе парламентът, в преамбюла си ясно постановява, че економическото, социалното и териториално сближаване са цели допълващи насърчаването на конкурентоспособността и економическото възстановяване в Европа. Затова и регламентът съдържа ясни насоки в това отношение. Важно е да изтъкнем също така, че целите закрепени в този регламент са в съзвучие с потребностите на политиката за сближаване и конвергенция. Кои са тези основни цели? Колегата ми вече ги упомена. Те са най-вече в областта на научно-изследователската, развойната и новаторската дейност. До какво се следва новаторството? То обхваща области като образованието и класическата научно-изследователска дейност, но и социалните иновации. Следва да се подпомогне и сектора на енергетиката, за да се постигнат целите на Европейския съюз в тази област. Например, в областта на ВИ, разпределянето на енергия, енергийната ефективност, както и научно-изследователската развойна иноваторска дейност. Предстои да се финансира изграждането на класическа инфраструктура, както и на новаторски мерки в областта на транспорта. Предстои по ЕФСИ да се финансира и разработването и внедряването на инфраструктура в областта на информацията, комуникацията и технологиите. Това е особено важно най-вече в отдалечените региони. Там е изключително важно да се реализира инициативата за широко лентов интернет. Ще се финансират и мерки за опазване на околната среда и ефективно използване на ресурсите, за развитие на хуманния капитал в областта на културата и здравеопазването. Ще се подпомагат и МСП и пазарите и предприятията със средно ниво на пазарна капитализация. А това ще е и в полза на кохезионната политика. Къде се намираме в момента? ЕФСИ започна работа миналото лято. Към края на февруари групата на Европейската инвестиционна банка вече реализира около 200 операции. Тези 200 операции се провеждат в 22 държави членки. Мисля, че сме поели в правилната посока. През първите 6 месеца финансирахме най-вече МСП и дружества със средна пазарна капитализация, най-вече по Европейския инвестиционен фонд – Посредници бяха търговските банки. Финансирахме и проекти в областта на енергетиката, което не е изненадващо. Доста проекти в областта на ВЕИ, енергийната ефективност и производството на енергия бяха подготвени доста добре. Финансирахме инфраструктура в най-широкия смисъл на думата. Това са трите приоритетни области. Все още не работим в достатъчна степен по научно-изследователската, развойната и новаторска дейност. В момента работим по постигането на основни цели. Ако основната цел, например, е енергетиката, то трябва да се работи не само по тези елементи, свързани пряко с енергетиката, но и по частта която изисква научно-изследователска, развойна и новаторска дейност. Има два елемента, които са особено относими към кохезионната политика. Първо, предстои да се активизира сътрудничеството с националните насърчителни банки и инвестиционните платформи. Комисията и Европейската инвестиционна банка се споразумяха за диапазона от продукти, по които ще работят Европейската инвестиционна банка, ЕФСИ, националните насърчителни банки и инвестиционните платформи. Националните насърчителни банки и инвестиционните платформи са особено мотивирани. Има и още един изключително важен елемент, който упомена и господин Бараня, именно комбинирането на европейските структурни инвестиционни фондове и ЕФСИ. Има още какво да се направи, за да заработим по-последователно в това отношение. Европейската комисия в момента подготвя брошура на тема по-добро използване на тези два инструмента. Инициативата за малките и средни предприятия е един добър пример за необходимостта от по-добро обвързване на двата фонда. Може да се използват не само класическите структурни инвестиционни фондове, но и вторият стълб на ОСП, например. Много е важно ЕФСИ, за да заработи пълноценно, да бъде обвързан с структурните инвестиционни фондове. Действието му е ограничено към момента за срок от 3 години, съгласно регламента. Вече почти мина една година, така че трябва бързо да заработим по инициативите, за които говорих, за да се възползваме пълноценно от ЕФСИ. ЕФСИ е един от трите стълба на европейската инвестиционна политика. Много е важен и консултативният център, много е важен и порталът за проекти, който подготвя комисията. Нормативната уредба е третият стълб на инвестиционния план – и е също толкова важна. По-доброто обвързване на ЕФСИ с европейските структурни инвестиционни фондове трябва да е част от целия процес, за да повлияем положително и върху нормативната уредба. Благодаря ви. Предстоят ни интересни разисквания. Господин Ван Нистелро, имате думата. Съвсем накратко. Радвам се, че от години работим в една и съща посока с Европейската инвестиционна банка и виждаме по какъв начин техните инструменти могат да ни помогнат. Но днес не чухме нищо, кой знае колко, за новите финансови инструменти, които използвате в структурните фондове. Преди два месеца тук беше изготвен доклад относно освояемостта и процента се покачва. Всеки сега говори за FC. и за ЕСИФ, за Европейските инвестиционни и структурни фондове. Да, трябва да а, говорим за фондове ЕСИ за да може да се разграничат FC и ESIF. Искам да изразя подкрепа за това, което правите по отношение на финансовите инструменти. Ние сме запознати добре с програмите. На второ място, малко съм озадачен. Европейския Европейските звезди. Макар... Where do I see? I come in this big... И така, не се виждат а, звездите. Как хората могат да гласуват, да имат добри а, чувства? Драги е едно нещо. А, е, холандците не са особено доволни. Ancient funds are getting down and тъй като има намаляване на пенсиите и прочие. Но инвестиционната банка действително инвестира в реалната економика. Но не виждам достатъчно звезди, що се отнася до комуникацията с нашите граждани. Как комуникирате всичко това? Знае, че вие сте собственост на държавите и те имат думата. Но как вие комуникирате продуктите, които предлагате? Трябва да се засили работата в това отношение. Аз се запознах с един проект, някой, който е инвестирал. Предприемача каза, да, аз получих гаранция от Европейската инвестиционна банка, за това можах да получа кредит от банката тъй като сега банките са се окупали и изчакват по-добри времена. Но а, Европейската инвестиционна банка им дава възможност а, да вземат а, такива кредити от банките. Но не виждам звездите. Комисаря Кайтани във всяко съобщение, на всяко заседание на Европейската комисия казва Похарчени са 100 милиона за гаранции. Той ги е изразходил. Не, той не ги е изразходил. Вие сте ги похарчили, вие сте дали гаранциите. Така че има дисбаланс. Изглежда, вие не комуникирате, пазите мълчание. Това не е нещо ново. Миналия път, когато имахме подобна среща, отново повдигнах този въпрос. Сега тук е заместник председатели на банката. Вие ли сте човека, който ще комуникира с тях или не? И на последно място, когато говорихме за EFSI, бихме нека да видим с какво може да го комбинираме. И сега комисията и вашите служби работят по това, как това да стане на практика. Миналата година беше изготвен доклад по ЕФСИ в Европейския парламент. Може би е разумно да видим какви са заключенията. Може би е твърде рано, кога ще се смята, че сме достигнали оптимума. Заместник председателя каза, че не се заместват европейските структурни инвестиционни фондове, които са в областта на кохезионната политика. По-богатите държави членки се справят добре, но нека втората половина на годината да направим истински заключения. Отново да обсъдим въпроса. Благодаря ви много от е, останалите координатори. Господин Яковчич има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ако не разбирате харватски, ще бъде много конкретен. Имам конкретни въпроси. Като Харватин и като докладчик за стратегията за Адриатика, за мен е интересно да чуя нещо повече за регенерацията в градовете. Ние имаме доста военни, промишлени обекти. Какво да кажа на кметовете, които проявяват интерес към получаване на средства за тази цел? Как могат да постигнат подобни средства, така както са отпуснати за град в Полша? Относно инвестициите в инфраструктурата. Конкретният ми въпрос е следния. Туризмът е един от най-конкурентните отрасли в Харватия и много други държави на Европейския съюз. Затова искам да разбера малките и средни предприятия, които искат да инвестират в туризма, в изграждането на нови хотели или в обновяването на съществуващи хотели, към кого могат да се обърнат? Как могат да получат достъп до тези средства? Това е част от кохезионната политика. Морските райони ще могат по този начин да създадат повече работни места, да стимулират конкурентоспособността. Господин Москор от групата на социалистите и демократите. Искам да благодаря за предоставената информация, която е много важна. Беше припомнена важността на кохезионните фондове при реализирането на политиката за развитие. Това е много важно. Много говорихте за Польша, за други страни. Имам да ви поставя два въпроса. Как може да се получи достъп до фонда? И второ, можете ли да ни кажете за каква сума става дума? Thank you, thank you very much, Mr. В рамките на групата на Европейската инвестиционна банка. Господин Омарже има думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че отново сте наши гости за втори път. Има а, един основен въпрос. Вие казахте, вашето присъствие също го доказва, че вие сте привързани към целите на кохезионната политика. Вие също подчертахте, че различните тематични области, разви... научни развития, а, широко лентов интернет, регионално развитие и прочие, са в рамките на тези кохезионни цели. Но, но не можем да не отчитаме географските аспекти. Кога ще се постигна тези цели, за да може кохезионните цели да не бъдат обезмислени? и дали ще има някакво преразпределение, което да е равномерно, когато се обсъждат от Европейската инвестиционна банка различните проекти. Съществува риск ЕФСИ да ни омалъжат целите, които са свързани с сближаването ние водим дебат в Европейския парламент. Няма действително прилагане на географски критерии. Искам да припомня, че ако искаме FC да бъде съчетан с фондовете ЕСИ, не трябва да се имат предвид само големите градове, а да има по-равномерно разпределение на средствата в най-отдалечените региони, в районите, които са изостанали в развитието си. Неодавна в Париж се срещнах с една финансова институция. Беше ми казано, че върви добре работата по финансирането на малките и средни предприятия тъй като има добро партньорство с Националната банка за развитие. И за това партньорството с тези национални банки за развитие е от особена важност. Относно инфраструктурата има някои трудности, има забавения и бих искал да разбера какво сте предвидели за засилване на партньорството с националните банки за развитие, както и с регионите, за да бъдат ускорени действията. И на последно място, считам, че Европейската инвестиционна банка е един много давнашен партньор на местните и регионални а, органи. Аз съм от Реунион. Там са реализирани а, някои проекти с средства на Европейската инвестиционна банка. Що се отнася до партньорството с Европейската инвестиционна банка, е нещо, което е по- полезно, отколкото ЕФС и връщането на взетите заеми. Thank you, thank you very much, Mr. Rope. Благодаря, господин Ропе, от името на Зелените. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на гостите за предоставената информация, тъй като те ни предоставиха изключително полезна информация. Действително, условията в различните държави се различават. За мен е, беше интересно да чуя, че вие казвате, че ФСИМ. трябва да гарантира равно разпределение. Имате предвид между държавите членки или между регионите. Освен това казахте, че няма да има квоти. Тогава как ще се постигне такава равнопоставеност? Или може би нещо не ми е ясно. Тази сутрин ние надълго и на широко обсъждахме въпроси, свързани с възобновяемата енергия някои други въпроси. Вие казахте, 22 от 28-те държави членки вече са използвали ЕФСИ. Би било интересно да разберем защо 6 държави все още не използва тази възможност. Дали това се дължи на сложността на правилата или пък има някои други условия, които ни позволяват да се възползват от ЕФСИ. Би било добре също да разберем какъв е процентът който е предвиден за частния сектор или за местното равнище, или пък всичко е централизирано и минава през централните органи. Тъй като това също може да създаде проблеми за частния сектор и достъпа до средства. Госпожа Дамато, благодаря. Благодаря на генералния директор на ЕФСИ и заместник председател на ЕПСИ, ЕФСИ за това, че са тук и благодаря за възможността да се задават въпроси. Три въпроса. Само три. И много точни. Имаме потенциални проекти за финансиране от ЕИБ, предоставени посредством националните пътища, свързани с европейските региони, които са приоритетни. Се намират аспекти, които според нас вървят срещу политиките на Европейския съюз. Подкрепя се, например, природния газ и други изкопаеми горива, рафинерии, интерконектори, централи, които произвеждат енергия с въглеща. От друга страна се борим срещу климатичните изменения. Е как ще стане това, ако подкрепяме проекти, които се основават на изкопаеми горива? Според нас трябва да се прави много повече по отношение на а, различните проекти, свързани с ВИ. Ние имаме такива проекти в Таранто и в други райони. След това ядрени а, реактори и а, инсинератори. Къде е кръговата економика при тези инсинератори? Защо ги финансираме? Трябва да кажа, че доста сме объркани по отношение на лостовия ефект на ЕФСИ, но няма да говоря за това сега. Хубаво е да ни поясните какви са финансовите инструменти, които се използват от ЕИБ. Те са записани на официалния ви сайт. Има много високо рискови сред тях. Не смятате ли, че креативното финансиране може да създаде нови балони и да доведат до недобри последствия. И накрая. Фондовете могат да се използват а, за а, подтикване на частни инвестиции. Знаем това. Идеята на FC беше а, да се подкрепят а, проекти, които са рискови и по друг начин няма да се наберат средства. От друга страна, Е и Б има различни рискови инструменти. Темайки предвид всичко това, ще кажа следното. Може ли да ни кажете точно колко средства вече са заделени по е, одобрените проекти? Фондът за плана Юнкер се финансира и от държавите членки, както и от трети страни. Може ли да ни кажете какъв е процента на средствата, които идват от трети страни. Thank you, thank you very much. I have five... Благодаря. Още пет имена. Six already. Six with Mr. Шест има с госпожа Спираки. Иска да се изкажат. Моля ви да бъдете кратки, за да могат гостите ни да отговорят на въпросите. Господин Аримон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за подробните изложения. Аз съм специален докладчик по проектите в Гърция, по които се изисква съфинансиране. Затова въпросите ми ще се ограничат именно с тези проекти. Три въпроса имам. Първият е за ЕФСИ. Към момента, като че ли в Гърция не се предвижда финансирането на проекти по ЕФСИ. Кандидатствано ли е за финансиране за Гърция? Второ, говорихте за комбинирането на ЕСИФ и ЕФСИ. Предвижда ли се тези два фонда да се използват заедно за финансирането на проекти в Гърция? Третият ми въпрос. Възможно ли е с финансовите продукти на ЕИБ и с комбинирането на ЕСИФ и ЕФСИМ да се квалифицират национал... средства от националните бюджети като а, финансиране по ЕСИФ. Възможно ли е това в Гърция? Thank you, thank you much, Благодаря, господин Новаков. Накратко. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости. Аз съм впечатлен, че за няколко месеца вече има 55 проекта, близо 80 милиарда. За мен това е чудесен резултат. Искам да ви попитам следното. Повечето от катастрофите с самолети се дължат на дезориентация загуба на хоризонта. Как ще рекламирате повече фондовете? Сега съм бил в Гърция, в а, а, Харватия, в Италия, където се реализират проекти. И, и в никоя тези държави никой от гражданите не е чувал за ЕФСИ как ще окажете повече техническа помощ за по-слабите региони, които не могат да представят конкурентни проекти, как ще намерите баланс между управителните съвети на ЕФСИ и на Европейската инвестиционна банка, където има пет степени на проверка преди отпускане на средства. Как смятате да допълнете финансирането по ЕФСИ? с, синергии между структурните фондове, с които вече съществуват и ЕФСИ, тъй като те трябва да работят заедно много добре. Благодаря, госпожа Малетич. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на нашите гости. Ще задам няколко въпроса. Първо. Дейността на Б допълва политиката по сближаване. Така е и трябва да бъде, но имаме, имаме ли анализ, имаме ли показатели, имаме ли конкретни резултати, които да ни показват, че дейността на ЕИБ е подпомогнала на регионално ниво за постигане на целите в оперативните програми. И ще постигнем ли целите на Европа 2020 в цяла Европа? Следващият ми въпрос Една от важните дейности на ЕИБ е like this framework loans and... рамковите кредити. Те са много важни за държавите членки, поради ниския фискален капацитет за инвестиции. можем да съфинансираме само публични или обществени проекти от тези рамкови кредити. Нямаме капацитет е, за кофинансиране по други проекти, които идват от кохезионната политика на ниво частни инвеститори. Е, След това казвате, че отпускате кредити на отделни проекти, но тези заеми на отделни частни проекти са много малки. Или поне не са толкова видими. Имаме нужда от повече преки заеми. Господин Ламберт каза, че разполага с примери за предприемачи, които получават гаранции от ЕИБ и след това финансирана от холандски банки. Но аз имам холандски примери, където предприемачи са получили гаранция от ЕИБ, но не са могли да получат а, кредит от банка. Може ли по-рисковите инвестиции да получават средство, средства пряко от ЕИБ? Четвъртия ми въпрос е свързан с писъка проекти. Колегата Новаков го спомена. Когато погледна списъка с проекти, които се финансират от FC, голямата част са обществени. Пътища, транспорт и така нататък. Ако говорим за енергийна ефективност, голямата част са обществени проекти. Имаме повече средства за частния сектор. Благодаря на господата Молтерер и Барани. Първоначалната идея на FCB да се мобилизира частен капитал чрез гаранции по фонда и така да се насърчат инвестициите. Но една голяма част от проектите вече са предвидени за финансиране в инвестиционните планове на държавите членки. Просто там не се постига напредък. Една или друга държава членка може да кандидатства за финансиране по ЕФСИ, за да облегчи държавния си бюджет, като се има предвид това. Съгласни ли сте или не? Второ, връзката между кохезионната политика и работата на Европейската инвестиционна банка. Кохезионната политика е свързана с много бюрократични процедури, но по нея пък се предоставят безвъзмезни средства. Европейската инвестиционна банка пък отпуска заеми, т.е. средства, които трябва да се върнат. Тоест, в единия случай се намесва публичната администрация, а в другия случай се предоставят кредити. Работи се по правилата на банките. И как могат да бъдат обвързани тези две възможности една с друга, така че наистина взаимно да се допълват. Днес сутринта говорихме за инфраструктурата, най-вече в Централна и Източна Европа. Установихме, че там има голяма потребност от изграждане на инфраструктура. Затова и държавите от региона кандидатстват за финансиране от ваша страна. Към момента Европейската централна банка наводнява пазара с кредити при нулеви лихвени проценти. Как гледате вие на това? Като на конкуренция ли или като на възможност за частните институции, кредитни институции, по-скоро да заемат средства от вас? Благодаря. Господин Жулио. Благодаря, госпожа председател. Ще съм кратък. Господин директор, господин заместник председател, вие многократно говорихте за малките и средни предприятия и за инициативата за малките и средни предприятия. Въпросът ми е следния. Аз работя по становище за комисията Реджи относно трудностите за малките и средни предприятия при получаване достъп до кредити и финансиране. Бихте ли казали накратко какво предвижда Европейската инвестиционна банка, за да се улесни достъпа до финансиране за малките и средни предприятия, тъй като те изпитват особени трудности? Благодаря. Благодаря. Последен въпрос. Госпожа Спираки. You, well, Благодаря. Аз съм от страна, в която ЕФСИ не финансира нищо. Няма нито един проект в Гърция по ЕФСИ до момента. Поне до сега, да, добре, до сега. Има ли нещо ново по този тема? Три въпроса. Допълнителността. Имате ли примери за моята страна? Имам предвид допълняемост от ЕФСИ и структурните фондове. След това достъпа на МСП до финансиране от ЕФСИ. Има някакви рискови фондове, които покриват много региони. Къде могат да намерят такъв каталог малките и средни предприятия? На трето място, знам, че няма достатъчно информация за начина по който работят плана Юнкер и ЕФСИ. как да се подаде повече информация? Имате ли конкретна информация, която може да ни предоставите, за да се постигне цел по-голяма информираност? Благодаря. Това са въпросите. Много въпроси. Заповядайте. Имате 20 до 25 минути за отговори. Кой ще започне? Заповядайте. Because много въпроси. Ако искам да отговоря на всички, няма да ни стигне цял следобят. Landing and uh, or activities, so as uh, Mr. mentioned, so the... Отпускането на средства, нормалната дейност, комуникацията, нормална дейност на банката има, която за нас е основна дейност. Ние имаме лого, даване на средства, предоставяне на съвети и смесване на финансови потоци. Най-важната дейност на банката и не само на банката, а и на нашите партньори в момента е свързана с FC. на всички заседания на управителния комитет, пък и на борда, казвам, че основната ни дейност е точно толкова важна, колкото и допълнителните дейности на банката. Затова трябва да си вършим работата такава каквато е. Но има нужда и от промяна на основната ни работа поради регламенти и други. Сега за комуникацията. Съгласен съм. Може би аз бъркам, но според мен реалните резултати на банката, работата на банката, постигнатите резултати от банката, продуктите за всяка държава членка по различен начин, различни мерки, които банката предприема трябва да подаваме информация по всичко това, което изброих, и пряко и непряко, но на базата на реални факти. На базата на реалната работа на банката и постигнатите резултати, както и новите продукти. Мисля, че така показваме уважение към клиентите и към себе си като банка. Това е на първо място. проектите за, градска, за възстановяване на градските зони в Харватия и МСП. Ще кажа три неща. Имаме отлично сътрудничество в Харватия. Имаме вече проект по ЕФСИ. Сътрудничество с хрватски развойни банки. Става дума за финансиране на МСП. Има общи продукти, което е чудесно. 50 милиона евро. Това е голяма сума, най-общо казано. Мисля, че е добро сътрудничеството не само бившото сътрудничество, а извинете, не само формалното сътрудничество, но и допълнително сътрудничество, прилагането на проекти, което е ключово. Ако имаме община, която зависи от финансовите условия и регламентите, защото Понякога общините са свободни в кавички от а, е, указанията на централната власт, а в други случаи са пряко свързани, подчинени на централната власт. Тоест има различни подходи. В Харватия може да си сътрудничим пряко с общината и да има пряко финансиране в зависимост от техните способности. Ако финансираме общините, uh, имаме едно финансиране, което е част от общественото, но е подчинено на него или е в рамките на него. Има и други примери. И в тази сфера също е важна съвещателната ни функция. Ние можем да консултираме общините и да споделяме такива опити а, с други страни. Става дума за проекти и не само в Европейския съюз. Имаме един проект в Украина също. Отново за възстановяване на градски зони. Не знам как да ги нарека политически коректно, които са под влияние на руската инвазия. Uh, e Сектора на МСП Финансовите посредници и финансовия сектор включват банките, включват и други финансови институции. Сътрудничеството с тях е отлично в някои държави, но някои от така наречените по-млади държави членки, където финансовия сектор не е така развит, както при старите, изискват различни решения – винаги използваме банките, обаче, инвеститори и други от финансовия сектор. Първо обаче трябва да се познаваме И са нужни примери, за да видим как може да си сътрудничим с частни или държавни банки. Може би съм пропуснал някои въпроси, няма да мога да отговоря незабавно, но сме записали всичките ви въпроси, така че мисля, че след това заседание ще може да получите пряк отговор. Не мога да цитирам цифри, тъй като цифрите се променят всеки ден. Не само в FC, но и що се отнася до останалата част от работата. Кохезионния фонд и сътрудничеството с него. Това е добър пример Съфинансирането е добър пример. Ще ви кажа още нещо. Когато съфинансираме кохезионния и структурните фондове, понякога възниква въпроса за ограниченията, свързани с общото финансиране, което идва от Европейската комисия, както и капацитета на ЕИБ за отпускане на кредити. някои държави сме стигнали до горната граница, тя е 80%, в други обаче сме стигнали до 100%. И винаги има такъв дебат. Е, моля да ни подкрепите. Това е важно за младите държави, защото е по-ефтино за правителството да използва тези средства – Това е реална подкрепа, но това не са европейски средства. Това са кредити. И когато е, вече дойде времето за изплащане, тези пари трябва да започнат да се връщат. Това е кредит. Трябва да се плаща е, и да се погасява. Например, Кипър, Гърция, Унгария, Румъния, България, Харватия. Uh, е, other, so the... Е, Целите на кохезионната политика географски аспект. Balance, uh, Трябва да се постигне баланс между различните части на кохезионната политика и различните райони в Европейския съюз. Затова споменах и два примера. Нормандия и млечните продукти. Регионалната политика и кохезионната политика. Но част от другите региони, южната част, например, частта на Италия на юг от Рим. Опитваме се да постигнем балансирано финансиране. Не винаги е лесно. В някои, в някои региони има добри под проекти, добре подготвени, даваме стимули за добри проекти, които могат да получават финансиране от банките. Други пък имат проекти, но те не са добре подготвени или не са на ниво финансиране. Затова имаме и други дейности на банката. Казах, че имаме точно такава консултативна функция. Ще ви дам още един пример. Някой спомена Гърция. Питахте какво се случва, как може да се използват големите банки и как да подпомогнем Гърция. В момента имаме а, цял екип в Гърция, и то доста голям, за подготовка на проекти, за прилагане на проекти и за търсене на по-добри решения. Как да се финансират инфраструктурни проекти, нормалната инфраструктура, климатичните изменения и други. Още нещо. Борда на директорите и управителния комитет иска да отворим офиси във всяка държава членка. Част от тях вече работят. През ноември започнахме работа в Словакия, отворихме офис в Чешката република. След това ще открием офис в Унгария, в Словения и България. Идеята е не само да представляваме A и B, по този начин, а да помогнем при създаването на проекти, да има по-добро сътрудничество с различни сектори. Разбира се, ключове и сътрудничество с правителствата. Част от вас споменаха частия, частния сектор и даване на по-голяма подкрепа за частния. Ако се отворят офиси които не само да представляват банката, а които създават истински бизнес и се стига до истинския клиент и малкия и по-големия клиент, това е много важно. В някои фирми, в някои държави, средно големите фирми биха били малки фирми, ако разглеждаме размерите на дружествата в други държави. Споменах Нормандия. Разбира се, не говоря само за тази част на Франция. Работим с МСП. Във всички региони на Франция, които могат да получават финансиране по кохезионните фондове. Имаме национални насърчителни институти, с които работим. Това е много важно. Има също така и мека инфраструктура, както я наричаме, т.е. образователната система, не само университетите, но и гимназиите, а, средното ниво на образователната система. Опитваме се да намерим различни варианти, за да финансираме или съфинансираме проекти. Регионални енергийни проекти има. Имаме проекти, които поддържат генерирането на електрическа енергия и други, които се занимават с ефикасното използване на тази енергия. Hey, uh, let me mention one other, uh, other thing, not directly to Нека упомена и още нещо, което не е пряко свързано с темата, но е важно. Взаимодействието с националните насърчителни банки предполага няколко елемента. Първо, споделено финансиране и споделяне на риска. Освен това предполага и сътрудничество на ниво консултативен център. Сключили сме немалко меморандуми за разбирателство с националните насърчителни банки. Те използват нашия консултативен капацитет и ние използваме техния. За целта използваме различни платформи. Като цяло с най-големите такива институции в Италия, Франция, Германия, Испания. Вече имаме много положителен опит. Имаме и много положителен опит с насърчителните банки в Полша. Създаваме платформи за взаимодействие с тях. Казвате ми, че имам още 3 минути, но ми бяха зададени много въпроси. Опитвам се да отговоря на всички тях, не по-отделно, а като ги групирам. You the figures, some of them. Помолихте ме да цитирам конкретни цифри. Разполагаме с тези данни в края на март ще приключи първото три месечие на тази година. Тогава ще разполагаме и с актуални цифрови данни. Мисля, че би било добре да ги изпратя на госпожа Михайлова. Става дума за статистически данни за работата ни в областта на кохезионната политика и политиката за конвергенция, както и по финансирани по FC и ESIF. Много са интересни проектите в етап на подготовка, защото още на този етап можем да преценим качеството на проектите и да видим как финансирането им ще се отрази върху работата на банката. Енергийната политика. Общата енергийна политика на Европейския съюз всъщност към момента не е обща енергийната политика спада все още към компетенциите на държавите членки. Когато финансираме проекти в тази област, ги анализираме подробно. Ако се използват средства на Европейската инвестиционна банка за финансиране на газопровод, например, винаги първо се питаме защо този проект е от значение, Когато предстои да финансираме такъв проект, вземаме предвид и въздействието му върху действията в областта на климата. Задаваме си въпроса дали този проект е с по-добри екологични показатели от останалите, дали ще допринесе за сигурност на енергийните доставки, дали ще е от полза за съответната държава. Мога да ви дам за пример Полша. Ако се финансира проект с изкопаеми горива в Полша, то това може би би било по-добре в сравнение с финансирането на други проекти. Същото въжи и за финансирането на АЕЦ по-добре вместо да се изграждат нови, да се възстановят, модернизират вече действащи мощности. Това бе всичко от моя страна. Съжалявам, че не можах да отговоря на многобройните ви въпроси. Записал съм си ги и ще се опитам да ви отговоря по-нататък. Но за мен е много важно винаги да имам пряк контакт с вас, да участвам във вашите заседания, да отговарям непосредствено на въпросите ви и да ви информирам за работата на банката, както по отношение на кохезионната политика, така и в други области. Благодаря ви. Това не е последното ни съвместно разискване. Ще се виждаме и в бъдеще. Господин Молтерер, ще се опитам да ускоря темпото. По въпроса за видимостта опитваме се много по-активно да си взаимодействаме, например, с Комитета на регионите. Той е важен наш партньор, включително и в областта на развитието на селските райони. Както каза Ласло, открихме немалко свои регионални представителства – във всички европейски столици организираме прояви, посветени на ЕФСИ, на целите, които стоят за този фонд. По въпроса за Харватия. В Загреб през месец декември се проведе среща, организирана от Министерството на туризма и HPOR. Сближаването. Определението на сближаване, с което работим ние, не предполага географски квоти, но сме задължени да работим за справедливо разпределяне на финансирането между всички държави членки. Какво предприемаме за целта? Използваме от една страна регионалните фондове, така наречените ЕСИФ, европейските структурни инвестиционни фондове, тъй като по тях се финансират регионите. От друга страна може да се финансира и по ЕФСИ. Затова е особено важно двата фонда да си взаимодействат, за да се постигнат целите по кохезионната политика. За целта трябва да се намесят и насърчителните банки. Попитахте защо не участват всички 28 държави членки. ЕФСИ заработи миналата година. Решението за него бе взето по-бързо от когато и да било. Имам предвид регламента за създаването на ЕФСИ, но е необходимо известно време за подготовката на конкретни проекти. Надявам се, че всички държави членки ще могат да се включат в процеса. Има и нещо изключително важно, върху което ние не можем да окажем въздействие, именно раз, разликите в структурите между държавите членки. В някои държави членки структурите са децентрализирани, т.е. трябва да си взаимодействаме с регионите, а в други са централизирани, т.е. трябва да взаимодействаме с централната изпълнителна власт. Така че не можем да приложим еднозначно решение. Подходът ни трябва да е индивидуализиран. Политиките на Европейския съюз. Длъжни сме по всеки отделен проект съгласно договореността, която сте постигнали вие, да си зададем преди всичко въпроса дали този проект е съвместим с политиките на Европейския съюз. Не можете да критикувате Европейската инвестиционна банка за това, че следва политиките на Европейския съюз и едновременно с това да го изисквате от нея. Работим по проекти в зависимост от търсенето. Не чакаме един или друг политик да ни даде указания. Трябва да се съобразим и с търсенето на пазара. Господин Целер зададе въпрос за Европейската централна банка. Европейската централна банка разполага с средства, но банките не отпускат кредити, защото има проблеми с риска. Затова и разработваме инструменти за споделяне на риска. Така банките могат да отпускат кредити. Мисля, че комбинирането на двата елемента може да допринесе за постигането на целите. По въпроса за мултиплициращия ефект. В момента мисля, че работим добре по този въпрос. Съотношението собствен привлечен капитал следва да е 1 към 15. Мисля, че тази цел е постижима. Към края на периода ще видим дали ще сме се справили. Но мисля, че за момента работим добре. Към момента в Гърция не се предвижда финансирането на проекти по ЕФСИ, но с течение на времето се разработват проекти. За това ще ви информирам дали се предвижда финансирането на проекти по ЕФСИ там или не. Комбинирането на ЕСИФ и FC може да се използва конкретно в Гърция. Още няколко думи по този въпрос. Ще се опитам възоснова на практически примери да ви покажа как работи комбинирането на тези два фонда. То няма да замени безвъзмезното финансиране. Ще продължим да предоставяме безвъзмезно финансиране. Но ако се комбинират ЕСИФ и ЕФСИ, то ще се предоставя по-ефикасно. Това е крайната цел да се повиши ефикасността на компонента безвъзмезно финансиране. Ясно е, че двете възможности за финансиране са разли... се отличават една от друга финансирането на малки и средни предприятия. Увеличихме размера на финансирането за тях. Той надвишава обичайните 50%. Възможно е сега да заложим стойност от 75%. Обикновено прагът за преки договори бе 25 милиона. Понижихме го. Сега то е 7,5 милиона за дружествата със средна пазарна капитализация. Тоест по-атрактивно е сега и за малките и средни дружества да кандидатстват за финансиране от ЕИБ по въпроса за частните и публичните проекти. През 2014 година изискахме от държавите членки да излязат с предложения за проекти. И така като че ли отправихме посланието към публичния сектор, че може да се кандидатства единствено и само с публични проекти. Сега малко по малко можем да убедим и частните дружества да поемат в тази посока не предоставяме бюджетно финансиране. Най-категорично заявявам това. Но ако не е възможно един бю... проект да получи класическо бюджетно финансиране и ако публичният орган реши да заложи на публично-частното партньорство, то тогава е възможно да се финансира по ЕФСИ. Именно и това искате от нас. Да мобилизираме частно финансиране и да създадем възможности за инвестиции. Следим изпълнението до последния етап, тъй като предоставяме кредити. Искаме те да бъдат погасени. Затова е изключително важно да се финансират качествени проекти и да се реализират ефикасно. FC, финансирането по FC не е по-сложно от финансирането от страна на ЕИБ реализиращите проекти не се свързват никога с мен. Те се свързват с Европейската инвестиционна банка. Европейската инвестиционна банка предоставя кредитите. Така че тук процедурата не е осложнена за онези, които осъществяват проекти. Но вие тъй като се изразходват европейски средства, искате одит от Европейската сметна палата. Искате да ви се докладва. Това не въжи за процедурите по финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка. И последна бележка. Изключително важно е с оглед на когато се гарантира прозрачност, да се спазват и принципите на поверителност. Това е много важно за частните дружества, особено за тези в научно-изследователската и развойната област. Тук всички дейности на частните дружества трябва по дефиниция да са поверителни, тъй като те не искат другите да знаят, разбира се какви инициативи планират. Благодаря. Сигурна съм, че ще проведем по-дълги разисквания към края на тази година. Ще продължим да държим връзка. Благодаря ви за участието, благодаря ви за много интересната информация, която ни дадохте. Имам да ви кажа още две неща. Разполагате с решенията на координаторите. Мисля, че можем да ги одобрим. Одобряваме протокола от заседанието им. Има ли бележки по точка разни? Господин Ван Нистелрой ще внеса изменения по протокола в писмена форма. Добре, няма желащи да се изкажат по точка разни. Следващото ни заседание е на 18 април. Благодаря на преводачите за търпението и за отличната им работа.